Good afternoon. I think we can... Добър ден, мисля, че можем да започнем заседанието. I will make some announcements uh, first. Започваме с няколко съобщения на председателя. Първо, преразгледният дневен ред ви беше изпратен в петък и ако няма възражения, приемаме дневния ред без изменения. Добре. The report of uh, the visit. Докладът за посещението на комисията ЕНВИ в ЕС от 23-24 септември беше включен в протокола на заседанието. На... В четвъртък ще се поведе следващото заседание на работната ни група в зала 1G2 и ще бъде председателствана съвместно от колегата Куанис Уилямс и господин Петърле. Преводът днес е на разположение на 20 езика, с изключение на естонски, латвийски и ирландски за днес. Утре няма да има превод и на малтийски. Както винаги, може да наблюдавате заседанието в интернет. Препоръките на координаторите бяха изпратени по електронен път и ако няма възражения по тях, те се приемат за одобрение. Ако няма възражения до края на заседанието, протокол също се смята за одобрен. И така продължаваме с първа точка от дневния ред. Средносрочен преглед преглед на стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие. Най-напред бих искала да дам председателят на Европейската комисия, господин Креспо, генерален директор на Генералния дирекция околна среда. Имате думата. Много ви благодаря. Добър ден, госпожо председател. Добър ден на всички членове на Комисията по околна среда. Най-напред бих искал да ви благодаря за поканата да взема участие в днешното ви заседание и да ви представя заключенията на Европейската комисия от средносрочният преглед на стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие. И ще си позволя една лична забележка. За мен удоволствие е да ви посетя, тъй като аз поех поста генерален директор на Генерална дирекция околна среда през месец септември т.е. вземам този пост едва от месец и се радвам, че ще имам възможността да обсъдя с членът на Европейския парламент тази, това досие и много други важни досиета и разбира се, очаквам с търпение съвместната работа с вашата комисия. Най-напред бих искал да подчертая колко важен за нас подкрепата на Европейския парламент по това досие. Европейският парламент винаги Изказва своите притеснения от елипсата и от загубата на биологично разнообразие в Европа и от влушаването на екосистемите. Много е важно през идните месеци и години да постигнем напредък и да запазим биологичното разнообразие на нашия континент. На 2 октомври или преди 10 дни Европейската комисия публикува своят доклад за средносрочна оценка и той показва, че или на от периода, тъй като той е до 2020 година, но все още не сме стигнали половината от пътя към целта ни. Тоест не сме постигнали още това, към което се стремим до 2012 година. Продължаваме да губим биологично разнообразие, по този начин губим и услуги, които са от съществено значение за обществото, за устойчивата економика, за задоволяване на нуждите на хората както в Европейския съюз, така и по целия свят. Така че не мога днес да ви съобща добри новини, за, за съжаление, тенденцията за загуба на биологично разнообразие е на лице и както подчерта е, Европейската комисия, загубата е съществена, но едновременно с това е важно да отбележим че съгласно доклада съществуват и решения. Важно е да не губим от поглед постигнатото от 2011 година насам. Има много успешни проекти в държавите членки, когато националните правителства, регионите, местните власти работят с заинтересованите страни, се намират и добри решения. Ако е налично и, акти, и адекватно финансиране, се постигат и а, добри резултати. Така че третото заключение от доклада на Европейската комисия е, че целите за биологично разнообразие биха могли да бъдат постигнати до 2020 година, ако успеем да подновим ангажимента си и се ангажираме е, с реални мерки на място. Знаете, че подразграждаме някои от целите и бих искал накратко да ви съобщя всички основните ни цели. Първата цел е пълно прилагане на законодателството по натура почти е приключена с изграждането на мрежата на Тура 2000 на място и се разширяват защитените зони. Мрежата на Тура 2000, която, както знаете, е една чудесна европейска инициатива, непрестанно се разширява. И днес в Европа има над 27 000 защитени обекта, които обхващат площа от 1 милион квадратни километра или казвам думи 18% от от европейския континент. Не сме постигнали достатъчно и трябва да се продължи с разширяването на Натура 2000. Дейностите за опазване и възстановяване доведоха до завръщането някои емблематични видове в Европа, като например кралският орел. Това са много важни успехи, но за нещастите те все още са малки, малко на брой и трябва да продължим да работим за постигане на повече подобни видими резултати. е основната ни цел до 2020 години да приключим с изграждането на мрежата, на морската част от мрежата Натура 2000 и също така да съблюдаваме за гарантирано необходимите финансови средства за поддържане на мрежата. Както знаете, в момента се, се провежда оценка за годността на законодателството по натура, т.е. прави се оценка дали законодателството в момента е адекватно и какво трябва да се допълни, за да отговаря напълно законодателството на своите цели. Имаме и втора цела, тя е запазване и възстановяване на екосистемите и услугите, които те предоставят. Тук има съществен напредък с натрупването на познания, с а, изграждане на екологосъобразни инфраструктури и картографиране на екосистемите. За, постиг... За да постигнем обаче конкретни резултати, трябва да бъдат изградени мрежи на национално и регионално равнище и още много трябва да се направи в това отношение, за да се сложи край на загубата на биологично разнообразие. Ето защо заедно с Европейския парламент трябва да разгледаме различните възможности за последващи действия след тази средносрочна оценка. Има и трета цел, която изисква повече усилия и тя е увеличаване на приноса на селското и горско стопанство за опазването и подобряването на биологичното разнообразие реформираната ОСП за периода 2014-2020 година се стреми да отговори на някои от тези отго... части, особено чрез мерките за екологосъобразност по първи стълб, но все още няма достатъчно гъвкавост на разположение на националните органи на държавите членки. Ето защо в контекста на реформата на ОСП трябва да видим как може да гарантираме че се обменят най-добри практики, които действително активно да допринесат за опазване на биологичното разнообразие. В областта на морската екосистеми има значителен напредък в контекста на обща практика в областта на рибарството и директивата за опазване на морските екозони, но напредък е неравномерен между държавите членки и като цяло моретата продължават да са поставени под много голям натиск. До 2020 година основната ни цел ще бъде да се разработи и да се постигне добро екологично равновесие в контекста на директивата за морското дело, чрез подобряване на познанията за морските екосистеми и постигане на устойчиви рибни запаси до този период. Следващия цел е свързано с инвазивните чужестранни видове. И тук, както знаете, се предвижда до края на годината да се приеме на европейско равнище първият списък от подобни видове на европейско равнище. Това разбира се не значи, че ще разрешим проблема само с публикуването на този черен списък. Напротив, следващия важен етап ще бъде прилагането на европейско равнище. И тук е много важно да се прилага конвенцията за морските и речните басейни, защото голяма част от инвазивните видове идват по морски пъти, затова прилагането на конвенцията е много важна. Има цел и на световно равнище. Знаете, че трябва да се грижим за биологичното разнообразие и в световно измерение, тъй като биологичното разнообразие и загубата му засягат цялата планета. Ето защо е важно да подчертаем, че Европейския съюз е най-големият донор на, на средства за обществена подкрепа за борба срещу загубата на биологично разнообразие. Взема се предвид и въздействието на потреблението и търговията на Европейския съюз, прилагането на Европейският регламент за дърводобив, прилагането на директивата за горските стопанства и включването на клаузи, свързани с биологичното разнообразие в търговските споразумения на Европейския съюз. Всичко това са положителни мерки, но трябва също така да се, да се гарантира, че клаузите се прилагат от всички страни. Не е достатъчно да се включват разпореди, свързани с биологичното разнообразие в търговските споразумения, ако те след това не се прилагат на практика. Е така, в заключение, разполагате с доклада, ще имаме възможност да го, да го разгледаме и да го обсъдим с парламента. Има напредък от политическа гледна точка. Имаме добър набор от добри практики и смятам, че разполагаме с добра основа за постигане напредък към постигане на целите ни, но ни остават едва 5 години до всичко на, кратки, на крайния срок 2020 година и няма да постигнем целите си, освен ако не проявим много повече смелост в проектите си от основните цели на Европейската комисия е да гарантира ефективна интеграция с другите политики. Това е съществено значение, тъй като не е възможно само с инструменти за опазване на околната среда да постигнем целите си. Тук трябва да включим и селското стопанство, и горското стопанство, и морското дело. Много е важно да гарантираме е, и да включим мерки за опазване на околната среда във всички тези политики. През 2012 година в резолюцията си, посветена на стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие, Европейския парламент заяви, опазването на биологичното разнообразие е общо предизвикателство и трябва да се справим с него с, с ангажимент и участие на редица заинтересовани страни. Държа да отбележа, че имаме много обнадеждаващи резултати относно а, вниманието, което самите граждани отделят на биологичното разнообразие. Според последния сондаж на Европарометър, 9 от всеки 10 граждани на Европейския съюз искат да имат по-добра информация относно биологичното разнообразие и 8 от всеки 10 граждани смятат, че загубата на биологичното разнообразие е много сериозен проблем. Знаете също така, че отговорите на консултациите ни за пригодността на законодателството доведе до а, над, над половин милион отговори от гражданите в контекста на тази консултация. Или казано с други думи, възможно е, ако обединим усилията си, ако проявим повече последователност с заинтересованите страни във всички области и във всички политически области, с подкрепата на останалите институции на Европейски парламент и на съвета, Възможно е да постигнем целите си. Няма да бъде лесно, но не можем да си позволим да продължаваме по такъв начин да губим природният си капитал. Тук не говорим само за биологичното разнообразие. Инвестициите в а, природният ни ресурси са най- са инвестициите с най-висока възвръщаемост, с които може да си помислим. Те ще имат облаги и за бъдещите поколения, и за планетата ни. Освен това, този вид инвестиции ще направят по-конкурентно способни редица сектори на економиката ни. Все повече работни места зависят от екологосъобразния економически растеж, биологичното разнообразие, екологичния туризъм и използването на ресурсите по начин, който е приспособен към опазването на биологичното разнообразие. В заключение, призовавам за подкрепата на Европейския парламент за по-нататъчната работа по тази стратегия. Люксембургското председателство възнамерява да излезе с заключения по този средносрочен доклад и се надяваме Европейският парламент също да излезе с много силна резолюция или доклад по този средносрочен доклад, за да може заедно с подкрепата на гражданите и на институциите на държавите членки да подобрим стратегията си и да постигнем целите си по отношение на бъдещето разнообразие до 2020 година. The floor to the rapporteur, Mr. Demesmaker. Благодаря ви. Сега давам думата на господин докладчика. Господин Марк Демесмекер. Благодаря, госпожо председател. Ще продължа на холандски. Най-напред бих искал да благодаря на представителя на Европейската комисия за направеното изложение и за предоставените обяснения. Мисля, че оценката, направена от Европейската комисия, е доста ясна. Общото положение, както на природата, така и на биологичното разнообразие, продължава да бъдат особено обезпокоителни. През 2010 година ние напомнихме някои основни споразумения и ако през 2020 е, година искаме да сключим нови споразумения, това може да се отрази неблагоприятно както на природата и на биоразнообразието, така и на нашата економика. Ние не сме постигнали дори и наполовина целите до 2020 година. Мисля, че доста прицелени мерки могат да се окажат е, плодотворни, могат да доведат до някакъв резултат. Все още има възможност за подобрение и е, мисля, че все още е възможно да постигнем и целите до 2020 година. Европейското законодателство, т.е. директивите, вече са прияти. С други думи, законодателството е, е приложимо. И е, съм е, е, напълно съгласен като бивш е, депутат в Холандския парламент и като бивш кмет на град, който не е далеч от тук, смятам, че тези въпроси са много важни. Много неща могат да бъдат свършени на местно ниво, но разбира се не е всичко. Мисля, че е, основна слабост си остава приложението на наличното законодателство. Проблемът е, е включването на биологичното разнообразие в други области на политиката. Мисля, че никога няма да бъдем достатъчно настоятелни. Е, разбира се, че има нравствени доводи е, в защита както на природата, така и на биологичното разнообразие, но мисля, че това е. Има една ценност, която е присъща на природата и на биоразнообразието, но те имат и економическо измерение. Ако Европейския съюз иска да постигне е, приобщаващ економически растеж, природата и биологичното разнообразие са желони по пътя към такова економическо развитие. Имам е, въпроси към Европейската комисия установяваме, че въпреки големите економически ползи, които могат да бъдат извлечени, виждаме, че инвестициите в природата все още не са политически приоритет. Ние не се заемаме с намаляването на биологичното разнообразие. Тъкмо обратното, виждаме, че стария конфликт между природата и селското стопанство, между природата и економиката, е, са област, в която възникват стари спорове и е, тази седмица в Фландрия установихме, че е, остава още доста работа, която трябва да се свърши. Та, питам Европейската комисия, е, какви са причините за това? Има сблъсък между е, краткосрочния и дългосрочния възглед за нещата. Не може ли Европейската комисия да се съобрази с е, мнението на обществеността? Всички са обезпокоени от състоянието на природата. От последните изследвания в Евробарометър сочат, че повечето хора смятат, че тези проблеми са далеч от тях. Има такива проблеми, но не, у дома им, не в дома им, нито в техния регион, нито дори в тяхната държава. Така че хората не знаят какво значи Натура 2000. Какво значи Натура 2000? Една голяма неизвестна. Нейното съдържание е непознато. Всъщност става дума за загуба на биоразнообразие. Но как се отразява тази загуба върху политиката? биологичното разнообразие може да бъде нещо конкретно, нещо абсолютно видимо. Примерно, е, какво е състоянието на природата. Трябва да се промени начина на мислене, е, както на политиците, така и на е, обществеността. Какви действия можем да предвидим? друга връзка, която може да се установи между здравето и биологичното разнообразие. Не трябва ли да има повече научни изследвания, повече публикации върху тази връзка? Да бдим за това биоразнообразието да бъде по-важно за политиката като цяло. Освен това, реалното състояние на биологичното разнообразие, е, през последните седмици аз осъществих много контакти и дори имам възгледи за евентуален консенсус, който може да се постигне. Е, примерно, евентуално преразглеждане на някои директиви. По този въпрос обаче всички навсякъде е, са отрицателно настроени стратегията по е, биоразнообразието. Ако отново отворим директивата, можем да застрашим някои от наличните разпоредби. Проведохме много съществено допитване и за това отново се обръщам с въпрос към Европейската комисия. Бихте ли ни уведомили за резултатите от това допитване? Поне в каква посока вървят тези резултати? Европейската комисия признава, че в някои области трябва да се задълбочат научните изследвания и нивото на познания. В вашата публикация обаче не виждам никакво позоваване на така наречения червен списък. Защо? Е, дали защото Европейската комисия смята, че този червен е, списък е важен факт, от който е, може да се ръководи нашата политика. Това е, госпожо председател. Председателката, благодаря. Сега можем да се обърнем към е, докладчиците в е, Сянка. Ще започна с господин Линс от Европейската народна партия. Благодаря, госпожо председател. Мога да преповторя нещата, което казаха вече е, преждеговорищите и самия докладчик, е, защото според мен става действително въпрос за много важна тема. Може би не на всички е съвсем ясно какво означава точно биологично разнообразие, но поне за нас е, това е много важна тема за живота на планетата ни. И е много важно, нека да бъдем конкретни, защото все пак графикът ни е амбициозен и съгласно този е, график, е, преди е, заключенията на съвета, през декември месец трябва, разбира се, да одобрим средносрочния преглед на комисията, така както каза и докладчета, докладчика. Е много важно, действително, цялото законодателство наистина да бъде преведено в съответствие с препоръките на този тест или преглед за пригодност. Имам няколко въпроса в тази връзка към Европейската комисия. Ясно е за всички, че не става толкова въпрос за това да се променя директивите. По-скоро става въпрос тези директиви да бъдат прилагани. И то в държавите членки. Това приложение трябва да се подобри. И затова искам да попитам какви са мерките, които комисията възнамерява да предложи за тази цел. Така че каква е отговорността на комисията именно в тази посока? Що се отнася до този е, средносрочен преглед по отношение на е, е, този тест за пригодност. Това са всъщност два паралелни процеса и как комисията възнамерява да ги обвърже помежду им. Сега не може още от самото в начало да сочим с пръст е, селското стопанство. Трябва действително да се видят какви са новите развития в е, е селското стопанство, защото е, селските стопани също се нуждаят от време да прилагат новите изисквания. Трябва да им се предостави това е, време. И съвсем конкретен въпрос също така към комисията. Как, когато се е, прилагат директивите и в един момент установяваме, например, когато става въпрос за конкретни а, е, а, е, животински а, е, видове, и се оказва в един момент, че всъщност директивите не са ги обхванали тези конкретни. Например, там, откъдето аз произхождам, имаме един специален вид бобари, които обаче не са обхванати. Комисията има ли някаква идея как може да се реагира на а, подобни пролуки? Thank you. Uh... Благодаря ви. Аз сега давам думата на колегата си Карин Каденбах. Да, много благодаря за а, представенето на проблемите. Чухме вече доста важни неща. Според мен трябва да обърне внимание на следното – Целите, които би следвало да бъдат постигнати съгласно средносрочния преглед, явно тези цели не са постигнати. Трябва обаче конкретно да се посочат примери, например, къде вече съществуват добри системи на управление, къде целите са постигнати, така че нека да надграждаме над вече постигнатото. Това е много важно за мен. Освен това, друг важен елемент. Проучването на Евробараметър посочва някои въпроси, например, от каквото е, какво е характерно за хората. Например, да се страхуват от някои неща или пък от такива, които се страхуват да просто да им ги игнорират. А, защото когато става въпрос за Натура 2000, а, хората не винаги могат конкретно да си представят а, за какво става въпрос, е, когато говорим за опазване на биологичното а, е, разнообразие. И от тази гледна точка, според нас, трябва действително да се предвидят конкретни финансове средства. И за нас е, това е важна задача, както на комисията, така и на държавите членки, съвместно да повишат осведомеността на европейските граждани. Каква ще бъде ползата за самите европейски граждани, когато ние опазваме биологичното разнообразие? Какво печелим всички ние от това? Например, какво означават екологичните услуги? Всеки европейски гражданин по някакъв начин би следвало а, да усети а, въздействието от екологичните услуги, а не след 20-30 години така както посочва Евробарометър. Проблемът в Европейския съюз към момента е следният. Ние говорим твърде много за мерки и не говорим достатъчно за целите. Ако не обвържем мерките с целите, т.е. мерките до как, изпълнението на каква цел ще ме доведат, то в такъв случай стойностите на емисиите за запазване на биологичните разнообразия изобщо няма да бъдат постигнати. Тоест, на европейските граждани не е ясно за какво работим. Ние трябва ясно да им покажем какво означава биологичното равновесие, равновесие и разнообразие и какво това означава конкретно за самите видове. Конкретен въпрос имам към комисията с е, регулаторната съвместимост. Що се отнася до загубата на биологичното разнообразие, без значение дали в, натура, в природата, в Натура 2000 или в самото селско стъпанство, за да се постигнат тези цели, трябва разбира се да бъдат привлечени и други сфери на, на дейност. Проблемът е очевиден. Опазването на биологичното разнообразие означава на практика, разбира се, да се обвържат всички или различни сектори. Това на практика не се случва. Както казах, например, ОСП трябва да се изключи. Виждаме, че там целите трудно се постигат. От друга страна обаче, пък някои неща изобщо не се постигат. Тоест, какви са изводите, които комисията може да си направи от тази незадоволителна ситуация и какви са новите стъпки, новите мерки, които комисията ще предложи за опазване на биологичното разнообразие, за да може наистина тези цели дългосрочно и устойчиво да бъдат интегрирани в другите сектори. И второ, когато говорим за опазване на биологичното разнообразие, повечето хора смятат опазване на околната среда защото когато говорим за опазването на местни сортове, зеленчуци, е, зърнени култури и така нататък, те не са включени в е, е, тази програма. 75% от културните растения са загубени, което означава, че всъщност ние губим разнообразие в съскотопанския сектор трябва да положим усилия за опазването на тези култури и какви са мерките, които комисията възняма, възнамерява да приеме, като и също така регулаторни мерки като най-спешни в тази посока. Като, например, това въжи също така за семената. Оказва се, че регламента за посевите се оказва контрпродуктивен на практика. Важно е също така да бъдат обвързани и а, е, други законодателни актове, като например за а, е, транспорта и така нататък. Надявам се да получим отговори на всички тези въпроси днес. Um, uh, Благодаря ви, а сега господин а, е, Гербонти има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на генералния директор за това, че дойде сред нас тук и за това, че ни представи средносрочния преглед в нашата комисия. Когато в Европа настъпи дълбока криза, виждаме, че всъщност шефовете са тези, които се захващат с решаването на проблемите, държавните правителствени ръководи, ръководители, комисията и така нататък. Какво се прави? Тоест има е, спешни съвети, спешни е, европейски съвети и така нататък. А сега говорим за криза за биологичното равновесие. Нека да видим какво означава. Европейската а, е, а, е, криза наистина е много голямо предизвикателство за целия човешки род. Обаче, как отговарят шефовете, така да се каже, нашите босове по отношение на а, кризата в биологичното разно, разнообразие? Няма отговор, само мълчение. Това е най-голямата криза за човешкия род – и ние изобщо не успяваме да преодолеем или да се справим по правилния начин с нея. Поглеждайки прегледа, средносрочния преглед, имам, виждам един червен знак, има доста червени знак, някои от тях са зелени, става въпрос за инвазивните чужди е, видове, някои още са, не са зелени, все още не са изпълнени различните законодателни мерки, законодателството все още се е, разработва или се прилага. Ние си мислим, че всичко е, е обмислено добре и, и оставяме държавите членки просто да си прилагат законодателните актове. Обаче всъщност държавите членки се сблъскват с основните проблеми. Те трябва да прилагат тези разпоредби. И там, където имаме всъщност правилно прилагане, то резултатите са невероятни. Ние непрекъснато се оплакваме, ето няма резултати а, а, в прилагането на законодателните такто, ето например а, директивата за, за птиците, не, а, там резултатите са чудесни просто. Така че може би това е едно от най-добрите европейски законодателни актове. Тоест, Средносрочният преглед е с опустошителни заключения и остават ни още 5 години. Как ще ги постигнем изобщо целите, които ни са постигнати? Сега всъщност кого трябва да посочим тук? Държавите членки или като виновни? Може би и Европейската комисия. Малко съм така разочарован с този доклад. Тази Европейска комисия се представи като една от най-политическите комисии. Да, комисията действително е политически орган. Но този документ е всъщност документа на един оценяващ орган. Този орган трябва да посочи какво е, не върви като хората и на следващата страница всъщност трябва да се запознаем с стъпките, разрешенията, е, които се предлагат. Решенията, так, това липсва обаче. И както господин Линс каза, и аз искам също да кажа и да попитам комисията. Комисията, какво възнамерявате да направите? Кои са ви следващите стъпки? Какво са предвидели шефовете, вашите босове? На техническо ниво, като конкретни стъпки. Има много конкретен въпрос, свързан с доста писмени въпроси, които вече съм подавал през последните години. Какво наблюдаваме през тези последни години, имайки предвид а, а, липсата на ресурси и особено ресурсите и финансовите ресурси за опазване на природата на национално ниво. И на национално ниво се правят най-големите съкрещения между 60-70% от националния бюджет, предвиден за опазване на околната среда. И много пъти съм а, питал каква е ситуацията в другите държави членки. И комисията просто казва, не знаем. Комисията няма представа каква е позицията на държавите членки, когато става въпрос за финансовата част при опазване на а, природата. И затова искам да попитам, комисията Направила ли е вече анализ на националните бюджети на държавите членки, за да прецени дали действително всички ние сме, се движим в правилната посока от финансова гледна точка за постигане на целите? И второ, какви са наистина смелите начинания на комисията за постигане на целите 2020 година? Благодаря ви последен от е, докладчите в сянка. Думата има госпожа Алкен. Благодаря ви, госпожо председател. Мога само да подкрепя всяка дума казана от господин Гербрант току-що. Всички сме наясно колко сериозен е проблема. Крайно време е ясно да заявим, че се нуждаем от е, истински мерки, от истински действия. Миналата седмица присъствах на представянето на доклада в Комитета на регионите, където ясно беше заявено, че резултатите по Натура 2000 са положителни, но липсват мерки от страна на Европейската комисия. Няма последващи действия. Също така ще отбележа, че в Комисията по петиции непрестанно се занимава с петиции на граждани, свързани с Натура 2000 и с оплаквания на гражданите, че ние самите не спазваме законодателство, което ние сами сме изготвили. И ако не се лъжам, само с един глас въздържава се беше приятен и доклад в на регионите, който в голяма степен се доближава до позицията на нашата група, на зелените. По време на ирландското председателство беше изготвена работна програма и там много ясно се заявява, че сега работата е в ръцете на комисията. Тя трябва да излезе с законодателни предложения. Така че въпросът ми към Българската комисия е дали а, възнамерява да продължава да стои с, с, с кръстени ръце и дали при опазването на околната среда се смята за второстепенен въпрос тази Европейска комисия, която е много политически настроена, но която всъщност е една много лоша Европейска комисия. Не смятате ли, че е крайно време да слушате това, което ви казват политиците и да си вършите работата? Така че кажете ни, възнамерявате ли да излезете с правно обвързващи законодателни предложения? относно седмата а, рамкова програма за опасване на законната среда и ще получим ли ясни обяснения, за да станем свидетели и на ясен напредък в а, тази област. Може би няма да успеем да постигнем целите през 2020 година, но ще бъде прекрасно поне да видим някакъв напредък от страна на Европейската комисия. Благодаря ви. Много ви благодаря. Колеги, много ще се радвам, ако успеем да се впишем в времето във времето, тъй като дневният ред ни, ни е доста натоварен. Думата има господин Петър Не. Господо Калехи, честитам за превзем изредно отговорна улога. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя нашия докладчик който отговаряше на времето за самолетите и предполагам, че той действително от птичи поглед, така да се каже, може да има добър поглед върху а, проблемите. Поздравявам амбициозността при целите, защото за, за нас също е важно да запазим биологичното разнообразие, разнообразието на видовете. Това определено е важна цел. За съжаление, нещата не се развиват динамично в сектора. Но що се отнася до целите, предвидени за 2000, до 2020 година, ние ги споделяме. Що се отнася а, до изчезващите видове, ние смятам, че трябва наистина да отделяме и на тях внимание, но също така и повече всъщност внимание а, върху замърсяването на въздуха, което действително се отразява от, а, негативно върху а, посевите, растенията и видовете тази връзка, според нас, се нуждаем от пълна смяна на гледните точки. а именно нуждаем се от устойчив растеж. Аз специално се занимавам с пчели, въпросите и проблемите свързани с този сектор, пчеларство и виждам, че всъщност в Европа намалява броя на пчеларите. Тоест, ние се нуждаем от обща стратегия, една обща стратегия. Трябва да вършим всички, вържим всички стратегии околна среда, транспорт, енергетика и така нататък, защото подходът, който е секторен, явно не води до успех. Искам да попитам комисията. Виждате ли възможност за а, една обединяване на стратегиите? Благодаря. Thank you. Next. Благодаря ви. Думата има господин Хуайтама. Благодаря господин госпожо председател. Благодаря и на представителите на Европейската комисия за представянето му. Разбирам, че едно от основните заключения е кои са държавите членки, които напълно прилагат законодателството в областта на опасност на околната среда. От тук и въпросът ми. Предполагам, че има големи разлики между държавите членки, може би, може да кажа няколко думи за това. И също така да отговорите на въпроса дали има нелоялна конкуренция и изкривяване на равновесието на пазара. Второ място смятам, че технологията може да изиграе важна роля в постигането на целите за опазване на биологичното разнообразие. Затова трябва да се инвестира повече в научно-развойна дейност. Смятате ли в комисията, че има потенциал в тази област и как възнамерявате да приложите на практика всичките нововведения за постигане на целите ни? На трето място, редица мерки по отношение на ОСП, например, е достатъчно да се попълнят фор... някакъв формуляр, за да се получат средствата за мерки за екологизация. Може би е по-добре да се работи въз основа на резултати, т.е. да се възнаграждават всичките стопани въз основа на постигнатите резултати. Това е възможно ли? Опетата комисия обмисли ли такава политика, основаваща се повече върху постигнатите резултати? Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Алио. Микрофона се изключи. За съжаление, микрофона се изключи. Да, благодаря, госпожо председател. Да, бяха отбелязани редица аспекти. Вече искам също да благодаря за междинния доклад. Някои неща обаче така все още не ме удовлетворяват, защото все още не сме постигнали удовлетворително състояние в биологичното разнообразие. Да, обичаме да говорим за опазване на околната среда, за природата в Европейския съюз, обаче не мислим всеки ден, че всъщност природата се губи и трябва действително да правим нещо а, а, против това и да я разполагаме с пари. Така че съвсем конкретно ще се спра на няколко въпроса. Един от въпросите беше кои са от политическите сфери, които са а, адекватни, които могат също така да, да помогнат в тази насока. Аз също смятам, че, например, аграрния сектор може още повече да изпълни своите цели и трябва, например, да се определят предвидят конкретни срокове за определенето, например, на древни площи, на ливади и така нататък, защото това са древни въпроси, които обаче могат да постигнат много добри резултати. И още искам, веднъж искам да подчертая, че трябва да насърчим а, селските стопани, целият сектор а, да работи повече в а, тази посока, но не бива да забравяме, че те също са изправени пред а, а, различни а, е, предизвикателства. Например, е, както вече е предвидено, е, заделянето на тревните площи края на май, а това не е добре за биологичното разнообразие. Госпожа Доналд. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин генералния директор за неговата презентация. Първият коментар е свързан с метода и заключенията на Европейската комисия съгласно тяхната логика, се оценява на сценария е липса на законодателство, което според мен по-скоро е един метод на научната фантастика, а не на реални доказателства. Също така в доклада се говори за непостигнати резултати, се признават провали на местно равнище, говоряки за общо е, за предизвикателства на световно равнище. Така че имате ли някакви предложения на този етап? Очевидно е, че стратегията на Европейския съюз е недостатъчна и това не се дължи само на измененията в климата. От всяка на средносрочен план трябва да е възможност за поставяне под въпрос на тази стратегия. Ще дам един пример. Желанието на Европейския съюз да опази даден вид мор... водни птици доведе до дестабилизиране на рибните запаси. На второ място, какви възможности имат прилагането на стратегията на местно равнище? По отношение на инвазивните екзотични видове, държа да отбележа, че, тяхното, че контролът на тяхното разпространение минава и през някои методи за фитосанитарен контрол, а по принцип тези вид методи непълно се забраняват и също така какви методи възнамерява да предпочете Европейската комисия в това отношение. Следващото противоречие. Успокояваме се с включването на класи за опазването на биологично разнообразие в търговските споразумения, които включваме, но очевидно, че увеличаването на търговски обмен на световно равнище благодетелства и засилва инвазията на чуждестранни визове. И тук на последно място искам да отбележа проблема с полинизацията и факта, че нашата политическа група предложи промяна, т.е. предложение за възражение срещу суфохексфлора и предлагам на всички колеги заедно да поставим под въпрос тази стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Благодаря ви, думата има господин Флорен. Ами да, аз мога да подкрепя казаното от колегите. И аз също съм съгласен, както каза един от колегата, като прилистам този доклад, никъде не виждам, че е постигнат напредък. А това не е съвсем така. Разбира се, че не са съвсем прекрасни нещата у нас. И отново трябва да повтарям и да повтарям и да казвам, че държавите членки си правят каквото си искат, повярвайте ми. Аз и от тази гледна точка няма да се радвам да бъда член на комисията, защото комисията много добре осъзнава, че когато започне е, преговорите с нас, с е, съвета, всъщност винаги се остават много големи пространства за бежки. Хората у нас също а, обсъждат тези въпроси. речем за зелените площи. И някой казват, ето, вместо да посеем нещо тук, нали, ние ще а, заделим за зелени площи. И те казват, ами да, ние всъщност а, го правим това от 40 години. Обаче, смятате ли, че е, това ще има своето отражение върху е, биологичното разнообразие? Не знам. Ами те всъщност е, отдавна всъщност няма биологично разнообразие. Трябва много от по-рано да се запомни, да се започне. Има много погрешни неща, които трябва да се прекратят. Колегите казаха, и аз ще кажа, да, е, уважаема комисия, ми направете един, едно предложение. Със сигурност комисията ще изготви някакво предложение, ама няма смисъл от 20 предложения, е, когато държавите членки няма да ги изпълнят. Не знам дали понякога не изискваме твърде много. Обаче аз като си отида а, е, в избирателния а, к, а, район и обяснявам какво според мен е биологично разнообразие, хората не разбират съвсем. Ако се опитвам да а, обясня какво е природен капитал, ми това ще е много трудно. Въпросът е хората да разберат нещата. Това е проблемът. И то по отношение на околната среда. Нека да наистина да не бъдем такива големи мечтатели защото действително подобни въпроси трябва да бъдат обсъждани с Комисията по селско стопанство. Не можем да минем без тях. Аз ги познавам, колегите. Те са си особени, ние сме си особени. Добре, обаче трябва да се срещнем някъде помежду си, по средата. И сега, нали, всички говорят за озеленяване, позеленяване на секторите, за грининг и така нататък. Ами това е възпитателна мерка. Трябва действително нещо да се направи с държавите членки, в държавите членки. И то да работят е, е, страните съседки също така помежду си. Значи въпросът е много сериозен. Има ли смисъл от нови законодателни актове? Може би имаме нужда по-скоро от проверки, от по-сериозен контрол но трябва да поканим нашите министри на е, селско стопанство и да ги попитаме как те гледат на нещата. Ако продължим в същия дух, повярвайте ми, ще тъпчем на едно и също място, защото осведомеността на хората е важна. По селата, по градовете, това е сериозната задача, пред която сме изправени. Но само по този начин можем да постигнем напредък. Ще се радвам да не съм прав, но се опасявам, че съм прав. Our last speaker is... Председателката давам думата на последния оратор по тази дума. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък и категоричен. С нощи прочетох документа и първата ми реакция беше, че в доклада има само микроцифри само микроцифри, а микроцифрите така или иначе са безполезни. Не става и ясно кой е, изостава и кой върви напред. Аз мисля, че нищо няма да се подобри по този начин. Бих искал да знам кой изостава, кой не си е написал домашното и кой го е написал и защо. Защото ако погледнем законодателството по природа 2020, то се е, всъщност то се изразява е, в национални законодателства, в национални закони. Е, националните закони трябва да се прилагат. Виждаме, че имаме някакви статистики, от които всичко изглежда чудесно, но всъщност не е така. Председателката, благодаря. Е, много въпроси към комисията. Господин Креспо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички членове на парламентарната комисия, които зададоха доста въпроси. Ще се опитам е, е, да отговоря възможно най-добре, но само от един месец съм на работа. Моля за снисходителност. Ще продължим с двустранни контакти и ще задълбочим дискусията. Е, виждам от повечето изказвания, чувствам една неудовлетвореност. Казахте, че сте прочели доклада, но къде са решенията? прочетохме решенията, има проблеми по биологичното разнообразие, но какво предлагате? няма достатъчен напредък. Какво ще направи комисията за целта? Е, вие, ние почетохме доклада, нещата не изглеждат добре. Според мен изразената неудовлетвореност от много депутати показва, че зад доклада е, стои едно реално безпокойство. Много от вас е, вече споменаха колко е важно да се защити биологичното разнообразие. Господин Бардер беше ясен. Той посочи много категоричен пример. Това не е просто криза. В Европейския съюз има много кризи. Това е криза за цялата планета. Затова е много важно да се заемем с това упражнение. На второ място искам да ви напомня какви са условията на задачата. Разбирам нетърпението на много депутати. Искам обаче да ви напомня е, какво е, какви, какво, какво е условието на задачата. Първо искам да ви уведомя, че сме в рамките на е, седмията е, програма за действие за околната среда. Това е уникална програма, защото по нея е постигнато съгласие от всички институции. Приете е при съвместно взимане на решение. Е, имаме много важни цели е, по тази е, седма програма и ние сме се взели да постигнем целите. Имаме стратегия за биоразнообразието, прията през март 2010 година от Европейския съвет. И за това напомням на господин Гебранди, че ние не бягаме от отговорност. Стратегията идва отгоре. Ние, е, Европейския съвет, е, даде съгласието си. Е, имаме една обща цел. Е, трябва до 2020 година да се задържи е, биоразнообразието. Има 6 таргета, ако мога така да се изразя, по които трябва просто да се очитаме. Какво правим в момента? В своето изказване казах, че ние предоставяме фактическа информация за това къде се намираме в момента. Европейската комисия трябваше да предостави факти за това какво сме постигнали по конкретните таргети, по конкретните цели. Е, е, има ли напредък, да или не? Е, доближаваме ли се до целите, да или не? Какво се прави природата, по птиците, морската среда, да или не? Какво се прави в областта на околната среда? Ние просто предоставяме факти. Факти на масата. Е, предоставяме факти на вас, на Европейския парламент и на съвета. Ние сме политическа комисия. Ние не искаме да премълчаваме нещо в доклада. Искаме да ви съобщим всичко и вие решавате. Трябва, е, обаче, научавайки фактите, Европейския парламент е, да реагира политически. Същото се отнася и за съвета за да може институциите да вземат позиция. На прав път ли сме или не? И после да пристъпим към политическа дискусия по тези мерки. Какво правим в момента? Днес ние ви предоставяме факти. И както вече казах, фактите са ясни. Е, виждаме, че доста неща трябва да се свършат някои от вас е, споменаха факти. Много от тях е, са макрофакти. Защо? Защото целите са посочени на макрониво. Шест цели. Обща цел да се задържи намаляването на е, биоразнообразието. Това е на макрониво. Посланието Посланието е ясно. Допълнителни усилия по е, приложение и е, по правоприлагане. Какво става ясно? От доклада става ясно, че има много неща, е, които се вършат на местно ниво и се постига добър резултат, Тоест, когато местните общности се ангажират. Този уикенд бяха в е, Баден-Вюртенберг с приятели, които бяха на е, разходка в планината и които наблюдават как се прилага природа 2020. Това е нещо невероятно. Има 40 пътеки, по които трябва да тръгнем, за да опазваме природата ние се опитаме да съживим природата и тук виждаме резултатите, когато проектите са на местно ниво. Но трябва биоразнообразието да се включи във всяка политика, която прилагаме. И докладчика го спомена. Е, е, ние трябва отново да посочим, че биоразнообразието е от голямо економическо значение. Това не е просто въпрос свързан с природата. Неговото социално-економическо значение е много важно. И така, връщам се на многобройните въпроси, които бяха отправени. Е, е, господин е, Бакер попита дали за комисията това вече не е политически приоритет. Напротив, за комисията това е много важен политически приоритет. Остава си. За това правим и доклад. Очакваме политическа реакция и от парламента и от съвета, за да вървим напред. Господин Намесмакер също каза, как можем да будим морална тревога? Може ли комисията да направи нещо повече? Аз мисля, че има много положителни примери, които можем да посочим. Ще го направим с парламента. Тоест да посочваме примери, където има успех, но това не е работа само на комисията. Трябва да работим с парламента във вашите избирателни райони, трябва да работим с държавите членки, с комитета на регионите и защо да будим тревога. За това ние изготвихме и доклада, но трябва да имаме предвид и резултатите от Евробараметър. Те показват, че повечето от гражданите вярват, че това е сериозен въпрос. Много от тях казват, че това е и тяхна отговорност, т.е. те не бягат от отговорност, просто искат да знаят повече неща, да бъде будно съзнанието им. Е, господин Дамес Макер каза, че трябва да свържем общественото здраве с биоразнообразието. Господин Мисър попита е, как ще е, свържем тези резултати с така наречения фитнес чек. Консултациите изиграха много важна роля. Питахте, можете ли да ни кажете нещо? при оценката. Можете да благодарите на моите колеги, е, защото те анализираха хиляди отговори на така наречения фитнес чек. И съвсем откровено ние ще споделим резултатите на 20 ноември. Ние сме поканени да участваме на 20 ноември в изслушване с всички партньори и тогава ще е, споделим резултатите и вече като получим резултатите, ще кажем дали е, трябва да засилим законодателството или това е въпрос на законосъобразност. Тоест, нови правила или прилагане на наличните. На настоящия етап аз не мога да кажа какъв ще бъде резултата. Трябва работата да се свърши съвсем прозрачно, обективно, без да предпоставяме резултатите. Питахте се червения списък. Червения списък е основен показател за оценка, когато се разработва доклада. Комисията е, очаква да се подобри този червения списък, да се разшири неговия обхват, е, господин ли се говори за значението на биоразнообразията? Искаме категорична рамка, категорични заключения, да се промени ли директивата или да се работи по нейното приложение. Потвърждавам, че основен въпрос си остава приложението. Той попита какви мерки ще обсъждаме. Мога да спомена някои, е, които бяха засегнати в други въпроси. Говорим за национални, регионални и местни мерки, за финансиране. В някои случаи можем да предвидим дори даване на някой подсъд. Комисията го прави. Това не е най-доброто решение, но когато държавите членки не спазват законодателството, съвсем закономерно се стига до съд ние предвиждаме и инициатива по преглед на законодателството по околната среда. Отново да бием тревога. Това не е един, единственото решение обаче. Госпожа Канбах попита за финансовите инструменти. Той е от ключово значение. Какво да направим, за да подкрепим финансово държавите членки и много региони? Тук има два важни източника, които искам да спомена. Ресурсите по лайф програм не са достатъчни. Има регионално финансиране и общата сускостопанска политика. Важно е, че когато говорим за ОСП, е постигнат известен напредък по озеленяването по първия стълб, но въпросът е, зависи от държавите членки. Те трябва да преценят в каква степен да включат мерки по биологичното разнообразие. Това е, е, е работа на държавите членки и когато правим средносрочен преглед на ОСП, трябва да видим е, каква е практиката в селското стопанство, в горското стопанство и как да се включи биологичното разнообразие в различни области. Госпожа Канбах говори и е, за това да няма противоречие в разпоредбите. А, аз мисля, че можем да работим в по-голяма степен с държавите членки, е, за да може при избора, който правят по ОСП, ще могат да насочат повече мерки към този стълб. Зададохте ми и много труден въпрос за преобръщане на предложение. Е, комисията е колегиум, аз не мога лично да поема никакъв ангажимент, но трябва генетичното разнообразие да се вземе предвид. Но специално по този въпрос генерална дирекция Санко е водеща, но ще съобщя казаното на моите колеги. Въпрос от господин Гербранде. Бранде той каза, че биоразнообразието си има цена. Съвсем основателно той подчерта важността на значението и попита какво ще правим, коя е следващата стъпка. За нас този доклад е- са първите фактически доказателства, които се предоставят на политическите институции. За първ път се прави такова нещо. Е, първо трябва да видим е, кои са целите, къде са проблемите. И ние казваме, че по Натура 2020 е, има напредък. Обаче по стратегията за морското стопанство трябва да се направи нещо повече. По природа 2020 искаме държавите членки да направят по-големи усилия, по-ефективно управление. Говорих за фитнес чек за различните видове. Аз не съм съгласен, че резултатите не са насърчителни. Не са достатъчно насърчителни, както очаквахме. Възоснова на тези факти трябва да говорим с парламента и с съвета дали съвместно можем да предвидим план за действие или мерки, които да се прилагат. Ако трябва да се фокусираме върху приложението, кои да са конкретните области, кои мерки ще подкрепя парламента, как да включим тази политика в всички останали области, как да събудим общественото съзнание, трябва да предвидим дейности, приобщаване на партньорите. Това не е работа само на политиците, на гражданите, на съскостопанските производители, на ловците, на местните общности. Съгласен съм а, с въпроса дали е направен анализ на националния бюджет. Съгласен съм, нямаме достатъчно информация от подобно естество. Колегите говорят по естествен капитал, счетоводна отчетност. Не разполагаме с достатъчна информация и ще отнесем въпроса до държавите членки. Прав сте, когато казвате, че трябва да направим по-смели стъпки с други институции и изобщо да вървим напрем. Е, е, чух е, критики от госпожа Алкен, че не сме достатъчно политически да, ние имаме хубави идеи, е, за да вървим напред. Има съгласие с парламента, ще постигнем качествен консенсус с държавите членки. Искам да кажа, да, трябва да направим напредък по седмия план за действие за околната среда. Е, това трябва да бъде е, е, ръководна сила, защото има съгласие от всички. Благодаря на господин Петерле. Той е работил в авиацията и вижда проблема от хеликоптер. Той смята, че трябва да се промени парадигмата, че това е предизвикателство. Той говори за многогодишна стратегия, но трябва и много партньори да се включат и да бъдем по-последователни. Имаше въпрос какво е положението е, с държавите членки. Би трябвало ние добре да знаем кой е добър, дали всички играят по правилата. Трябва да се направят много неща. Имаме цели на отраслово ниво, обща информация, но трябва да навлезем в повече подробности. И това, което той каза е много важно. Трябва да се види кои са добрите ученици, е, защото положението е различно в много случаи. Той попита и за ролята на технологиите. Е, вие във вашия въпрос, е, в самия въпрос се крие отговора. Виждаме, иновациите са важни по опазване на горската среда, екотуризъм, екоинновации. Е, това е природен капитал, който може да доведе до резултат. Можем да споделим и добра практика с държавите членки. Връзката с общата съскостопанска политика. Е, господин Уидемър е, говори за това, че политиката трябва да бъде насочена към резултати. Тук също ще се направи преглед. Има предоставена възможност. Връщам се на казаното от господин Флоренс. Това е наша отговорност да работим съвместно с други партньори. Е, е, е, още малко време имам. Госпожа Мелио подчерта стойността на природата. Мога само да подкрепя това, като тя каза. Госпожа Дорлиано не е доволна от е, методологията, която прилагаме как е, комисията да съвмести общ... местните общности. Много е важно. Вие казахте, че е, решението не може да бъде само европейско. Е, обаче доклада посочва, че когато хората на местно ниво са убедени, резултатите по биоразнообразието са по-добри. И въпрос, дали използваме инструментите, с които разполагаме, за да постигнем добри резултати, мисля, че и това може да се обсъди. Госпожин Флоренс говори за, въжно, за отговорността на държавите членки, когато трябва да се работи с Комисията по селско стопанство в парламента. После се говори за, микро, за макроцифрите. Макроцифрите са прияти от Европейския съвет. С други думи, за да обобщя с една дума, благодаря ви. За мен това беше чудесно упражнение. Първия месец виждам оживения доклад в тази комисия. Искам да ви уверя, ние редовно ще идваме тук е, ще наблюдаваме е, въпросите, които повдигате. Ако е, парламента има категорична позиция по време на Люксембургското председателство до края на годината, ако има заключения, ще подобрим положението на място и ще направим необходимото. Искам да отправя призив към Европейския парламент. Комисията не може сама да свърши работа, да се повиши общественото съзнание у гражданите. Това е ваша роля роля. Вие сте избрани пряко от гражданите и затова е много важно през следващите месеци да можем да отправим това послание. Днес аз съм убеден, че когато инвестираме в биологичното разнообразие, това е най-добрата инвестиция за планетата и за бъдещите поколения. Благодаря. I'm afraid we are... Uh, много благодаря на комисията. Опасявам се, че доста позакъсняхме, така че трябва да преминем към следващата тема. Преди да се само да кажа, че 16 е, ноември е срока за подаване на изменения. Сега, ако сте готови, преминаваме към публично изслушване относно инвестиране в е, биологичното земеделие, предизвикателства и а, биологичното разнообразие, а, предизвикателства и възможности. Докладчикът господин Демесмекер има думата. Laat me toe om dan heel kort te zijn, omdat we... Eh, Благодаря. Съвсем накратко. Госпожо председател, наистина, както вие казахте, нямаме много време. Тоест аз съм доста удовлетворен като докладчик, въпреки преди краткото време. Все пак ние сме в състояние наистина да направим това изслушване днес. И това е много важно, действително, да изслушаме експертите. И се надявам тези, които подготвят доклада, наистина да е, бъдат вдъхновени от това, което ще чуят от нашите експерти. Вече приключихме един много оживен дебат изслушахме комисията, така че бих помолил нашите експерти да заемат места и ще видим наистина какви, какво вдъхновение ще получим днес от тях. Както вече казах, наистина нямаме време, трябва да бързаме. Uh, exactly. So, uh, yes, uh, now... Прав сте, господин докладчик. А сега давам думата на господин а, е, Био, който ще представи а, накратко своята позиция. Да, благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Благодаря за тази възможност, която ми давате, защото аз съм докладчик по темата от Комитета на регионите. И нашата комисия заседава и изготви за становището си на 28 септември, което беше прието е, еднодушно ние изготвихме становище относно прилагане на стратегията за биологично разнообразие и всъщност вие сте запознати с това становище. Що се отнася до среднострашния преглед на Европейската комисия, ние виждаме, че ние сме далеч от постигането на целите, заложени в стратегията. От друга страна обаче, има и доста положителен опит, защото а, редица страни, като например Люксембург, са направили доста, а, направили доста инвестиции и сега пак има някакъв напредък. Съвсем накратко ще ви запозная с нашето становище що се отнася до прилагането на стратегията за биологично разнообразие. Кои са нашите препоръки? Държавите членки и Европейския съюз трябва да си сътрудничат с всички партньори, които носят отговорност за прилагането на тази цели. Това са регионите, общините и градовете. Това е логично, но не се прави на практика. Ние сме изготвили конкретни препоръки. Второ, директивите за опазване на околната страна са изключително важни за опазване на природните местообитания и за а, видовете. Нямаме нужда от нови законодателни актове. Трябва да се прилагат вече приетите. И всъщност де, местните власти се нуждаят от време, за да се приложат двете директиви. Освен това, а, широката общественост трябва да бъде по-добре информирана. И трето, в рамките на Натура 2000 вече мога, може да се отбележи е, напредък, но се нуждаем същевременно от повече опазване на околната среда извън тази програма. Тоест на административно ниво трябва да се прилагат и други програми, като например трансевропейските мрежи. Освен това се нуждаем от задължителна а, законова уредба, която да обхваща и екологичните услуги. Трябва да привлечем и другите отрасли, най-вече селското стопанство, и то на местно ниво, защото на местно ниво, например, по-лесно могат да си сътрудничат. Но европейската селскостопанска политика, що се отнася до преките плащания, трябва да бъде подобрена. Стратегията за биологичното а, разнообразие почива на хипотези, които не могат да бъдат изпълнени. Аграрният фонд трябва да отчете тези а, факти. Благодаря за вниманието ви. Thank you. Um, now challenges faced in implement... Благодаря ви. Става въпрос за предизвикателствата при прилагането на стратегията за а, биологично разнообразие. Господин Люк Бас има Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и за поканата да представим нашата позиция по доклада за средосрочна оценка на стратегията. Особено предвид факта от нашата позиция, тъй като ние сме обединение на НПО и на държавни органи и само на европейско равнище обединяваме близо 500 от служителите, отговарящи за взимане на решения в тази област. На първо място трябва да погледнем цялостно на проблемите, т.е. от световна гледна точка, една от основните предизвикателства е свързана с усилието, което полагаме тук в Европейския съюз и тяхното въздействие върху общият световен дебат. Виждат се забавени на някои тенденции на световно равнище или поне няма напредък, както доказва и докладът. Тук парадокс е самото проучване на Евробарометър, което беше проведено в Европейския съюз, където се оказва, че близо 99% от граждани на Европейския съюз смятат, че биологичното разнообразие е важно, но то по никакъв начин не поменяш начинът по който гласуват, тъй като политиците за нещастие все още не смятат опасно на българското разнообразие за приоритет, както би следвало. Тук в тази зала всички сме съгласни, че българското разнообразие е изключително важно, то е ценно само по себе си. Важно обаче да убедим хората извън тази зала в този факт. Това е основното ни предизвикателство и тук се присъединявам казаното от Франц, а именно би било действително е разумно да, да, да привлечем и комисията по селско стопанство в, в, в тази дискусия. Така добре също така, че тук не говорим само за проблеми, но и за възможности, както каза си докладчика. Крайно време е да започнем да гледаме от гледна точка на възможните решения, не само като проблем или а, да разглеждаме само разходите, свързани с опазването на разнообразие. Много от предизвикателствата, които стоят пред обществото днес биха могли да, да бъдат разрешени с възстановяване на екосистемите. Ние наричаме този вид решения, решения основаващи се на природата още преди 10 години. И това са много интересни идеи. Освен това е ясно, че има економически интереси в по-доброто опазване и възстановяване на екосистемите. През 2011 година Европейския съюз си постави цел, която вече не успяхме да постигнем за 2010 година, между другото, нека да не го забравяме. Поставяме си много цели и не ги постигаме всичките. И оценката а, на средносрочен план показва, че не сме а, изминали половината от пъти към постигане на целите ни. Постигнахме обаче известен напредък и трябва да гарантираме, че без тази стратегия загубата на българското разнообразие ще, ще, ще да бъде още по-сериозна. Има известно забавяне в загубата на биологично разнообразие, но все пак то е с плашещи темпове, включително и съгласно нашите данни на IUCN, съгласно Европейският червен списък на застрашените видове, става ясно, че има много голям брой заплашени видове и заговорим за видове заплашени от изчезване. И да не забравяме, че след като се премине този прак, биологичното разнообразие се, става необратимо. Тоест може да възстановим екосистемите, но съответният вид вече ще бъде изчезнал. Сега само стигаме до заплахите. Бих искал да се спра на някои от основните проблеми. Те вече бяха включени в доклада, но все пак ще ви почита някои от основните проблеми. Промяната в земеползването, интенсификацията на съркото стопанство, раздробяването на местообитанията, свръхупотребата на горите и морето, влушаването на водните басейни и крайбрежните региони и към всичко това се добавя и е- изменението в климата. Споменах всички тези предизвикателства, а сега ще се спръпна по-конкретно върху селското стопанство и неустойчивото селско стопанство. В доклада основна е, внимание се обръща на е, селско стопанство и на, не, на неговия принос или по-скоро липса на е, принос към безгрешното разнообразие. Погрешното селско стопанство вреди на опасност на околната среда вече разполагаме с някои необходими инструменти в новата форма на ОСП. Важно е новите екологични приоритетни зони да, заде... да започнат да функционират по-добре. Трябва да ги да обсъдим въпроса в контекста на следващата реформа на ОСП. Има редица възможности, които му е, значени да се реши този проблем в някои държави членки. Е, има Министерство на селското стопанство и на околната среда. Това е една възможност. Пример, който би могъл да бъде последван от други държави членки. стопанство производство, което е екологосъобразно. Нека не си да сложим край на, на субсидиите, които се дават на неекологосъобразно селско стопанство. И също така а, трябва да се обърне повече внимание на мерки като опазване на пасищата, например. Всяко свързане с предизвикателство, свързано с селско стопанство или възможностите е и, и а, проблемите свързани с опрашващите насекоми. Това спомена е колегата преди мен. Тук имаме много сериозна заплаха, защото всъщност, както знаете, опрашването е в основата на нашето селскостопанство, на производството на храна, а 9,2% от пчелите днес са под заплаха от изчезване. Припомням го, защото може би някои от вас са, са забравили тези данни, са като излезе доклада ни през март тази година. Ето защо имаме спешна нужда от инициатива на европейско равнище за опрашването и трябва да имаме истинска стратегия за справяне с предизвикателствата по този вид плашващи насекоми и техните местообитания. Морската среда и морските видове Важно е да ги опазваме не само заради ценността, като представляват тези видове сами по себе си, а и защото по този начин ще се гарантира дългосрочната устойчивост на риболовния сектор. И разбира се, всички други услуги, свързани с екосистемите, които морските райони осигуряват на милиони европейски граждани направихме оценка в Европейският червен списък на морските е, риби, според които 7,5% от всички морски рибни видове в, в Европа са е, под опасност от изчезване. Всички знаем защо заради свърха улова и е ясно, че трябва да има нови мерки в новата опор. И тук отново, ако погледнем целите, които се залагат, са добри, но прилагането недостатъчно и ми се трува, че изчезване и прилагане са две от думите, които най-често се чувате в моето представяне. Имаме нужда от пълно изпълнение и прилагане на директивата за местообитанието, тъй като в много държави членки те все още не са определени. А, има сериозни проблеми с определянето на местообитанието в морска среда. Трябва да се преразгледат и директивата за натура ни има официална позиция в това отношение и може да споделим с вас, ако искате, но според нас на този етап усилията за изпълнение не са съизмерими с усилията за преразкрещане на законодателството. Да, радваме се на преглед на законодателството там, където има проблеми, но преди това трябва да се гарантира изпълнение, за да видим къде наистина има нужда от по-добро законодателство. Но на този етап, според нас, няма нужда от него разглеждане на законодателната рамка. Няколко думи за инвазивните видове и двете зелени светлини в доклада. Обаче, в тясно сътрудничество с Европейският парламент и комисията, за преразглеждане на този аргумент, който влезе в сила на 1 януари. Това разбира се само по себе си е постижение, но искаме да гарантираме, че подходящите видове са вписани в този списък на Европейския съюз и че списъкът действително ще бъде а, включен бъде включен този списък, че списъка наистина ще влезе в сила до година. И сега няколко думи за ролята на Европейския съюз на международно равнище. и наскоро договорените цели за устойчиво развитие, където има много възможности за определен на приоритети на политическо равнище. Голяма част от целите и необходимостта от действия всъщност може да се впишат в целите, свързани с околната среда в рамките на целите за устойчиво развитие. За първи път имаме такава огромна възможност. За първи път Европейския съюз може да изиграе много важна роля и се надяваме Европейския парламент и заместник председателят на комисията Тимерманс, който отговаря за координацията на тази политика, да се възползва тази възможност. И още няколко думи за международната отговорност на Европейския съюз. Ако погледнем как действаме тук в Европейския съюз, в някои случаи данните водят до неразбирането, недоразумение. И тук, например, може да споменем борбата срещу климата. Много се гордеем това, че сме намалели, намалили емисиите 90% в сравнение с равнището от 90-та година. Но ако поставите това постижение в контекста на кривата на потреблението в Европейския съюз, а именно това е основната заплаха срещу българското разнообразие и неустойчивото потребление, ако пъти за потреблението и ако емисиите от въглероден диоксид, се оказва, че сме 90% увеличили емисиите си. Така че нищо да сме постигнали реално за намаляване на парниковият ефект, нито в нашия континент, нито на световно равнище. Ние носим огромна отговорност. Не бива да забравяме и пакета за кръговата економика. Това е една огромна възможност да клоним подхода си и би трябвало да обвържем борбата за опазване на биологичното разнообразие с кръговата економика. Дори в контекста на опазването на околната среда като цяло не може да се обвържат политиките за екосистемите с политиката за рециклиране на отпадъците и кръговата економика и накрая отговорността на Европейския съюз в борба срещу трафика с диви видове тук Европейския съюз е отговорна отговорност, разработва се нов план за действие на европейско равнище. Надяваме се той наистина да се изпълнява, защото Европейския съюз вече стана част от СИТЕС, от Конвенцията за борба срещу трафика на диви животни и се надяваме, че този факт, факта, че и вече и Европейския съюз е страна по конвенцията за търговия с застрашени видове, ще даде на втласък на усилията в борбата срещу трафика. И на последно място трябва да гледаме на усилията за опазване на околната среда не като на разходи, а на инвестиции. Те трябва да се възприемат като инвестиции. Ето защо услугите, свързани с екосистемите и тяхното картографиране са изключително важна задача и за това Международният за опазване на природата ще продължава да подкрепя този вид усилия. И в това отношение местните органи самоуправления са изключително важни. Именно те могат да гарантират успехът и Международният съюз опазване на природата има много добре работеща програма в това отношение. До тук ще спра. Очакваме с търпение съвместната работа с Европейски промет и другите европейски институции през едните години. Благодаря ви за тази презентация. Сега продължаваме с социално-економическите възможности за инвестиране в природата и биологичното разнообразие с господин Игнас Шопс, председател на съвета на Федерация Европарк. Happy to uh, благодаря. За мен е удоволствие да бъда тук. Виждам, че моят представене вече тече. Добре, но няма проблеми. Бих искал да кажа, че е, ние сме ние обединяваме 36 страни, т.е. 30 е, милиона хектара се управляват от членовете на нашите, от нашите членове, 38% от Натура 2000. Най-важното обаче е изказване, което искам да кажа. Опазването на природата е, постига успехи. Приятно ни е да видим, че е, законодателството постига целите си, запазването на природата се осъществява и като директор искам да ви кажа, че най-важното, което искам да кажа днес, че е, опазва се природата в Европейския съюз и това, което правим е много голям успех. Нещо, което неколкократно се каза днес. Каквото и да направим е природа. Какво ядем, е, какво пием, въздуха, който дишаме. Всяко нещо е природа. И бих искал е, да е, добавя няколко диапозитива. Е, това, което нашата федерация се опитва да направи на ниво Европейския съюз, ние се занимавате с толкова много неща, когато се занимавате с природа, с биоразнообразието, с дивите животни. Това са промените в климата, жилищата, екосистеми, как финансирате и управлявате. Как да се справим с всички тези проблеми? Следващия диапозитив. Тук виждате, че ако се справите с тях, има разлика. Разлика с приложението им на глобално ниво, европейско ниво, държавно ниво, регионално ниво и така нататък. Много трудно е да намерите пътя си сред толкова законодателни актове, сред толкова структури, които вече са създадени из целия Европейски съюз. Какво се опитваме да направим като Федерация Европейски паркове? Искаме да бъдем купчето на Рубик, да бъдем най-добрите сред всички тези неща, които са свързани помежду си е, в кризата, която в момента преживява нашата планета, искаме това да бъде в центъра е, и ние е, казваме това на всички, с които работим, обмен на знания. Като федерация ние искаме да разпространяваме знания сред нашите членове, да се разбере по-ясно работата в Европейския съюз и с целия Европейския съюз къде работим, различни области. Нека да минем на следващия диапозитив. Искам да си спазя времето. Но най-важното нещо е, че е, е, загубът на биоразнообразието е ключово. На всеки е, 20 минути е, е, се е, губят, е, е, се раждат хиляди, обаче се губят видове, видове, които се загубват е, необратимо. След 30 години ще загубим 20% от нашето биоразнообразие в глобален е, мащаб. В Европейския съюз нещата не са под по-добри. Много хора преди мен вече казаха за поведението на европейците към биоразнообразието. Евробарометър тази година 20% смятат, че загубата на биоразнообразието е много важно и ние като човечество е, носим отговорността, а това е и възможност да е, намалим е, спада на биоразнообразието. 76% е, смятат, че е, е много важно да се занимаем с е, промените в климата. Това са двете страни на една и съща монета. Промени в климата и биоразнообразие. И пак бих казал, трябва по-добра информация как да се преведе биоразнообразието на по-достъпен за всички език. Има много изисквания, които са правени за ползата от Натура 2000. Те се изчисляват от 2 до 3 милиарда годишна докато е, потребностите до сега се покриват само от 10 до 20%, има много голяма пропуст и ние се опитваме да я запълним, да я премостим, за да е, се съхрани по-добре биоразнообразието. Сега как да се включи това в останалата политика, която се прилага? Вече говорихме за това, генералният директор спомена. Е, е, Световният институт е, за здравеопазването показва, че защитените при райони ще доведат до запазване на природата и на здравето, така че това се отразява на публичното здраве. Е, сега е, последващия диапозитив, може би е, доктор би ни препоръчал да посветим повече време на въпроса при следващо изложение. Сега Федерацията Европейски паркове, економическата връзка. Това е една огромна възможност за економиката. Имаме положителна връзка между биоразнообразието, природното богатство, екотуризма, социалната кохезия, економиката и работните места. Сега тук имаме харта за устойчив туризъм от последните 15 години. 25 дестинации, 35 от повече от 20 страни. Един милион са инвестирани в инфраструктура за посетителите и резултатите са чудесни. 72 милиона посещават защитени райони в Европейския съюз ежегодно. Но цифрите са по-низки от реалните, защото ако видите туристопотока, обикновено той ще, бъде, ще излезе, че е три пъти по-висок. Е, колко харчат на ден, колко харчат на нощ. Една бърза сметка е, може да ни види е, какво е възвръщаемостта в защитените райони. Един милиард, т.е. устойчивия туризъм може да бъде хит в Европейския съюз – виждаме е, единствения национален парк в Белгия. Това е малък парк, 6 общини са свързани с 6000 е, хектара, повече от 600 е, вида, които са важни за цяла Европа. Броя на посетителите около 15 процента за 8 години, 1,5 милиона посетители. Важно е да се знае, че ние знаем какви са задълбочените изследвания. Ние сме правили подобни изследвания в Белгия, наблюдения. Няма да навлизам в подробности, защото ще ми трябват два дни, но посетителите в националния парк в Белгия 91 милиона годишно и 5000 е, работни места. Така че опазването 500 работни места. Сега, на политическо ниво, през последните две години виждаме, че и излизат и други лица на сцената. Те твърдят важни неща за биоразнообразието, за промените в климата. И Обама е на сцената, Бен Кимун и Кристин Лагард от Международния валутен фонд. Тези, които не знаят, че бившия е, председател на Европейския съвет е, Ван Рампой е, стана почетен председател на Римския клуб. Те, надав... Те дават насока насока и на Европейския парламент. Виждаме, че е, въпросът е много спешен и за това искам да ви помоля за нещо. На последния диапозитив. Вие сте ни необходими, необходими за посланници на биоразнообразието, на природата. Трябва да бидем начело по всички въпроси. Не само за промените в климата, за биоразнообразието. Трябва да бъдете начало и в економиката. И за това ние като федерация сме готови да поемем отговорност. Природата е нашия бизнес и доказателството е нашия бизнес план. Бизнес план за бъдещето е, на местно и на глобално ниво. Много благодаря ви. Сега ще говорим за зелени инфраструктури и екологично машиностроение във Франция. И давам думата на госпожа Виржини Домолян, която от Министерството за екология, е, устойчиво развитие, енергетика. Буку. Много ви благодаря и да бъдем на всички. Да, аз наистина работя в е, Европейското министерство на екологията и днес съм тук за да споделя с вас някои от конкретните решения, които прилагаме за разработване на професии, свързани с биологичното разнообразие и економиката на биологичното разнообразие. Съгласни сме с всичко казано до момента и в частност фактът, че опазват на биологичното разнообразие може да бъде източник на економическа дейност и на а, източник на работни места. Всички тези професии, свързани с биологичното разнообразие, трябва да бъдат насречени, трябва да ги подкрепим. На първо място, за да дадем по-добро определение. И също така а, взимащите решения, било то в частните предприятия или в предсмените органи да са наясно с тяхното съществуване, за да може да се разпространят из целия Европейски съюз. Целта ни е да не работим изключително и само върху биологичното разнообразие и само чрез а, природните паркове, но да работим за, опазван, за опазването на биологичното разнообразие в по-ежедневен план. За целта ние сме разработили набор от мерки за подкрепа на екологичното инженерство. За какво говорим тук? За предприятия, чиято основна цел е да е, опазят или да възстановят доброто функциониране на екосистемите. Това са предприятия, които могат да действат на всеки един от етапите в един проект. това говорим за цял един сектор. На първо място ще направят анализ на екосистемата, за да разберат как функционира тя, след което ще обяснят как може да се избегне въздействието на човешката дейност върху съответната екосистема, как да се намали това влияние върху екосистемите на човешката дейност или как да се компенсира това въздействие. И в този контекст предприятията им предлагат различен набор от услуги, някои от тях се занимават с научни изследвания, а други се занимават с строителна дейност по интелигентен начин, за да не увредят биологичното разнообразие в контекста на своята дейност. Също така това си предприятия, които предоставят материали и инструменти в отговор на нуждата от на биологичното разнообразие. Тези предприятия действат в различна среда, и в контекст на предприятията, и в природата. И по този ще отговорят на редица многообразни цели, вписващи се в общата ни цел опазване на биологичното разнообразие. Как може да даде по-добро определение на този вид предприятия? За целта определихме редица дейности, изготвихме един списък с предприятията от сектора на биологичното инженерство, и който раздаваме на всички заинтересовани страни. Също така изготвихме и филм за разпространяване на информацията за съществуването на този, на този сектор, филм, който е на разположение в версия на английски и на френски язик. организирахме специализирани салони. И между другото съм много горда от факта, че вече от 3 е, години насам провеждаме салонът Worlds Efficiently, било то в Париж или в Лион. Инициативата вече сама е започна, сама се организира. Тоест тази инициатива не беше организирана от Министерството, а самият сектор я организира, което за нас е истински успех. Ние лансирахме проектите, вече сам продължава да се развива. Искахме също така да обърнем екологичното а, инженерство в а, а, помощ на опазването на а, водите, включително и в други а, области, като например а, изолацията и санирането. Всичко това са възможности биологичното разнообразие, някакво опасно да се включи в проекти, които са пряко свързани с ежедневието на гражданите. Изготвихме също така и харта, която трябва да спазват всички предприятия от сектора на екологичното инженерство. И изготвихме също така една норма, която е абсолютно доброволна, но като все пак дава възможност да се организира и структурира секторът. И накрая създадохме национален наблюдателен орган за заетостта и професиите, който ще обмисли възможността за създаването на тези е, професии. Тъй като е много важно тези професии да се упражняват от много квалифицирани хора, които са състояние да дадат отговор на различните предизвикателства. Това е общ преглед на нашата дейност. А сега бих искала да, да ви представя начинът по който приспособихме програмата за инвестиции към бъдещето, една глобална програма в Франция с цел насърчаване на економическата дейност във всички сектори и успяхме да включим в контекста на тази програма и биологичното разнообразие. Установихме, че по-голяма част от предприятията, които се занимават с екологично инженерство, са сравнително малки, те наречените малки и средни предприятия. Ето защо беше важно тръжните процедури да бъдат приспособени за тези, този вид МСП. Важно е да се вземат предвид и нововведенията, на които са способни тези предприятия, както технологично естество, така и в новият подход към общините и връзката с различните професии, различните сектори, например селското стопанство, туризма и редица други економически отрасли, които биха могли да използват биологичното разнообразие, за да засилят своята економическа конкурентоспособност. Така че държа да подчертая, иновацията не е само технологична и иновацията в този сектор наистина е от хоризонтален характер. Така че да, важно е да се разработят нови технологии, но в крайна, тезка, в крайна сметка окончателната цел е да се разработват, да се развиват нови пазари, да се търсят нови економически дейности. Тоест не говорим за субсидии от класически вид, а за субсидии, които имат конкретна цел, а именно да създадат економическа дейност в един сектор, който ще продължи да се развива да се създават модели, които могат е, да се пренесат в други предприятия, в други региони и в други области. Някои от субсидиите стигат до 50% от допустимите разходи, но тъй като все пак работим в контекста на общностни програми, субсидиите не могат да надхвърлят размера от 200 000 евро за всеки проект. А също така има и конкретни критерии, те са иновации, принос за биологичното разнообразие и предвидимост на економическите печалби. Пак казвам, това са проекти, които наистина а, са пригодени за малко и средни предприятия. Говорим за един проект, който започна и през юли и приключи в началото на октомври. Изготвихме специална, специално бюро, което да помага на проектите да изготвят да бъдат изготвени по съответният начин. Беше изготвено жури, което разгледа проектите в изключително кратки срокове, по 20 минути беше дадена възможност за представяне на всяко предприятие. А ще има и втор, втори период от същата програма, който ще, ще приключи преди края на годината. Пак казвам, целта е да действаме много бързо и да отговорим на нуждите на малките предприятия, които много често са силно уязвими и чиято стабилност е пряко свързана с състоянието на пазара. И така имаме първи, първи подбор на проекти в различни економически сектори. Няма много да навлизам в подробности, защото получихме първите проекти и не знам още какво ще успеем да постигнем чрез тях. Разбира се, аз съм пълна с... Аз наистина съм изпълнена с надежди, че тези проекти ще имат много интересни постижения. Работихме във всички различни насоки на биологичното разнообразие. По никакъв начин искахме да ограничаваме възможностите на предприятията. Така, например, се спряхме върху всички мерки за наблюдение и изучаване на екосистемите привличането на общественото мнение, друга много важна за нас тема. И тук, например, включихме проекти, свързани с коридорите за придвижване на различните видове, както и връзката между отделните райони, в които се опазва даден вид дадени застрашени видове. Изготвят се алгоритми, например, които да помагат на радарите, които проследяват даден вид или а, други проекти, които са свързани с разработване на базите данни с наличната информация. Има и други по-класически проекти, които чиято цел е опазване на разнообразие по класическия начин, т.е. намаляване на човешкото въздействие. И тук целта е да намерим наистина новаторски проекти, т.е. не да повтаряме това, което се прави вече от години, а да се намерят нови идеи, да се предложат нови инструменти, които действително да превърнат опазването на биологичното разнообразие в източник на нови економически възможности. И а, следващият важен аспект е свързан с финансирането на проекти в услуга на биологичното разнообразие. Целта тук е да разгледаме възможността за компенсациите за предлагането, т.е. подготвяме специални инструменти в случаите, когато се налагат компенсациите, като не е било възможно да се намалят, да, да се избегне въздействието върху биологичното разнообразие, трябва да се даде възможност на предприятията да реализират своите проекти и да компенсират отрицателното въздействие върху биологичното разнообразие. Това беше целта а, с, а, тази, с тази трети стълб, за да намери нови начин да финансираме на тези компенсации. И четвъртата че ни стълб е свързан с сърско стопанство. Целта е да се използват по по-устойчив начин екосистемите. И тук наистина много се радваме, че получихме редица проекти, които се съсочават върху прехода към устойчивото селско стопанство. Презентацията ми е налична и на английски язик и ще ви бъде изпратена от службите на парламента. Благодаря ви за вниманието. Мерси Боку, мадам. Много благодаря на ораторката. Следващият оратор е доктор Юрген Так. Той е директор в изследователския институт за е, природата и горите. Неговата тема е развитие на знанието и изследвания природата за устойчиво управление. Да, благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Бих желал да започна с кратък преглед на основните европейски инициативи в този сектор, що се отнася до развитие на знанието и изследванията. От 2010 година са постигнати е, е, положени доста усилия, както на европейско ниво, така и на международно ниво, по отношение на опазване на биологичното разнообразие. Основната линия е всъщност да се видят какви са основните цели заложени в стратегията за 2010 година за биологичното разнообразие. Що се отнася до 2015 година и съответният доклад за актуалното състояние и перспективите, се обхващат различни теми за качеството на моретата, на въздуха и така нататък. Т.е. вече е събрана доста фактологическа информация, върху която се изграждат тези доклади. Изградена една обща рамка, в която са обхванати основните инициативи. И в момента всъщност това е един много важен инструмент, който може да подпомага взимането на решение, създаването на европейски политики, за да се опазва европейския природен капитал. И този инструмент, тази рамка е всъщност е най-добрият инструмент, който също се използва от самите правителства, както и от самите екосистемни услуги. IPDES. Европейската комисия също подпомага институциите и различните органи, които участват в изграждането на тези мерки, като Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за наблюдения. Достъпа и прозрачността на данните е много важна. Това е изключително, изключително важен въпрос. Що се отнася до информационната система за Европа, не знам как да се нарича БИСЕ или БАЙС, това е много важна платформа, която предоставя данни, която също така а, упражнява и надзор върху а, изпълнението на стратегията за 2020. И това важи също така и за екосистемните услуги. Всички центрове, е, екологични центрове е, е, подават данни, така т.е. ние се събираме данни от различни източници. Разбира се, че ние разчитаме също така и на приноса на други партньори, както и на самите граждани. Що се отнася до цел 6 от стратегията за 2020 година, съвместният център за изследвания на Европейската комисия създаде цифровизирана обсерватория, така наречената ДОПА. И това е много важен инструмент. По този начин се наблюдава и биологичното разнообразие в международен преглед и по този начин се подават данни и така може да се направи анализ за изпълнение на целите и разбира се събиране на статистика, която е заложена в общия глобален доклад за 2014 година. Аз споменах различни платформи като Биопама, ОФАК, БИТ, този проект, например, за Биопама е съвместен проект на различни организации, където се създават обсерватории за защитените зони, например в Западна Централна Африка, в Тихия океан и Карибския басейн. Освен това, се прилага и принципа на процедура ЕНОН, Става въпрос за колективно събиране на информация, програмата по програмата Коперник, като идеята е да се намали административната тежест на а, публичните органи и да бъде ускорено прилагането на законодателната рамка. Що се отнася до политиката за околна среда ние препоръчваме изследванията да бъдат наистина на един разбираем език и разбира се да имат конкретни препоръки за изготвяне на европейските стратегии. Що се отнася до програмата Хоризонт 2020 година, акцентите са ясни. Научният потенциал трябва да обедини усилията в различните сектори и отрасли, както на европейско, така и на международно ниво. В средносрочния доклад не се опоменава това и затова бих искал да подчертая, че всъщност този сигнал е изключително положителен, а именно сътрудничеството между различните генерални дирекции – околна среда, иновации и научни изследвания, защото редица научни проекти, както и в Хоризонт 2020 програмата, така и в предходни програми, които обхващат екологичните услуги, всъщност има доста голям брой проекти, които действително работят по тези теми за биологичното разнообразие. И Що се отнася частно до Хоризонт 2020, имаше конкретно инициативи, които са свързани наистина с биоразнообразието за е, зелени инфраструктури, наблюдение на видовете, както и а, а, относно наблюдение на, на Земята, системата ГЕОС. Biodiversa обхваща 31 а, научни е, национални организации в рамките на а, повечето европейски страни. Става въпрос за създаването на паневропейски изследвания, което е, разбира се, ключово за опазване на околната среда. А, първоначално тази инициатива беше финансирана от седмата рамкова програма, а сега се финансира от Хоризонт 2020. И, например, фламандската правителство също участва с 20 000 евро по отношение на този, тази покана за участие. В рамките на Хоризонт 2020, както и седмата рамкова програма, също има различни програми и проекти, които са финансирани. Спар и КНО, КНО, КНО са някои, които са много известни. А в рамките на Хоризонт 2020 ще има покана за управление и иновация на управление, инова, иновации на управление на природните ресурси като бъдат включени, разбира се, и е, екологичните услуги. Редица проекти в сектора обаче се натъкват на големи трудности, имайки предвид е, действащото европейско законодателство, особено що се отнася за е, финансиране на научните проекти. Необходима е по-голяма гъвкавост експертизата, научната експертиза трябва да бъде в такана в конкретни проекти. И трябва ясно да се, да се определи коя част от бюджета ще се насочи за кой научен институт, за да се справи с новите проблеми, които възникват или проблеми, които към момента все още не ги виждаме, но те след години ще се появят. Затова се нуждаем от гъвкави схеми на финансиране за този вид научна дейност. Моля следващия слайд. Сега от европейско ниво преминавам към национално ниво, що се отнася до нашия научен институт в Фландрия тук, за горите и за природата. Та в, рамки на наш, в рамките на нашия институт е, ние имаме три основни аспекта. Тоест правните инструменти, т.е. ние тук се насочваме както на местно, национално, европейско, международно е, е, е, ниво. Например, моя институт участва за наблюдение и за докладване по Натура 2000 за Фландрия. Що се отнася за подкрепа на политиката, имаме предвид околната среда, гражданското общество и научните изследвания. Това е втората тематика, така да се каже, и третата тематика на нашия институт е, това е стратегическо изследване. В Фландрия, например, ние сме наясно, че всъщност трябва да предлагаме решения на проблемите и да подпомагаме законодателите през идните години. И нашият избор е ясен. Стратегическото изследване, стратегическите изследвания системно трябва да бъдат обвързани с Европейската стратегия за биологичното разнообразие 2020 година. Съвсем накратко да ви запозная с стратегическите изследвания в рамките на нашия институт. Виждате, разбира се, в контекста на Фландрия, това е малка част от Белгия, разбира се, но а, ние сме определили точни критерии за оценка за този вид изследвания. Разбира се, обвързано с Европейската стратегия политическа значимост за Фландрия и така нататък. Какви са инвестициите, които ние влагаме? 81 стъпки еквивалентност теми, като бюджетът възлиза на 7 милиона евро. Разбира се, че съществуват различни пропуски в изследванията, именно с тях трябва да се занимае. И моето послание като директор на нашия институт и е, разбира се, много важно. Така че ние наистина, дами и господа, всъщност се давим, задушаваме се от информация, но сме а, липсвани мъдрост. Да, благодаря ви. А сега ще дам отново думата на а, а, докладчика, ако има въпроси към а, а, ораторите. Да. Благодаря ви. Eh, благодаря ви, доста записки си е, направих. Първо искам да благодаря на всички експерти, на ораторите ни. Очевидно е, че наистина трябва да се движим в тази посока, че трябва да обединим различните партньори. Мисля, че сме на едно мнение. Тоест местните власти и местните партньори имат изключително важна роля. Но е важно също така да включим и други заинтересовани страни. Въпросът е на практика как това ще се направи. Какво очаква комисията от нас? Дали комисията действително ще опрости процедурите? Да речем, да вземем за пример селското стопанство. Да, има плюсове от селското стопанство, когато става въпрос за опазване и подобряване на биологичното разно, разнообразие. И е важно също така да се създаде една работна група на високо равнище. Това може наистина също да се окаже доста добра идея. И не бива селското стопанство да го считаме е, като, трябва да го считаме като партньор, а не като противник на опазването на околната среда. Защото опазването на околната среда също е свързано и с економически приходи. Чухме статистиката. Например, в е, Белгия, е, Холхе Кемпен, този регион в Фландрия, наистина има доста добра економическа възвръщаемост но разбира се, има и не толкова а, сполучливи примери. Понякога нещата работят, понякога на други места не са толкова успешни и така нататък. Трябва да се види какви са причините да няма добри резултати, кои са причините да има постигнат успех и трябва да си зададем тези въпроси. Какви са причините, например, когато не, не проработват нещата или когато, например, имаме, за пример, туризма, 44 е, защитени зони в 28 европейски страни. Защо в е, някои страни изобщо няма подобни цели, защо други пък предлагат много неща, какви са причините, какво можем да направим, за да се постигнем баланс и какво смятат нашите експерти. Освен това, въпросът е как и комисията ще прилага всичко на практика. Thank you. Uh, now I... Председателката, благодаря ви. Сега ще дам думата на депутатите за въпроси. Nobody? Никой ли не иска да зададе въпрос? Добре. В такъв случай ще дам отново думата на докладчиците. Благодаря. Благодаря ви. В встъпителното си слово аз казах, че по дефиниция ние сме организации от партньори. От 1945 година ние обедняваме както потребителите на биоразнообразието, така и е, екологичните движения, които опазват околната среда. Е, участват също така и правителства. Така че е, ние най-важното за нас е да се избегне поляризацията и се надяваме, че Европейската комисия ще поеме повече инициативи, ние ще я подкрепим. Днес ние имахме срещи и с различни европейски програми по АИСН и в, сред нашите членове ще проведем също дискусия да се преценят е, как може по-добре да се посочват възможностите за селското стопанство. Има страни, които изостават. Едва ли АИСН може да го направи. Може би ние можем да го направим, да направим е, карта на нашите членове, защото не всички членове от Европейския съюз са членове на АИСН. Може би трябва да работим по членството, трябва да направим преценка и най-вече първо прилагането. Това е от ключово значение, то трябва да бъде стабилно, правилно. Аз мисля, че е, но все пак може да се направят много повече неща, да се положат много повече усилия, за да станат нещата. Действително, благодаря. Господин Шопс, благодаря ви. Устойчивия туризъм от една страна и от друга страна е, той постига успех на едно място, а не на друго. Е, защо успех на определено място, а не на друго място? За пръв път започваме да изчисляваме ползата от биоразнообразието. Това е скорошен е, процес от преди 5 години. Сега разработваме методология, Важно е поне да разпространим резултатите. Ползата от е, биоразнообразието на економически език, на економически език да се преведе това, на езика на методологията, на първо място, какво да направим в регионите, Важно е изчислението, но не по-малко важно е желанието на организации, на хората, на държавите членки да направят всичко това защитата на биоразнообразието засяга самото биоразнообразие. Това правя аз. Аз никога не съм научил обаче езика на економиката. Това е въпрос на определени региони в Белгия. Важни са политиците. Политиците да видят економическата стойност на биоразнообразието. Друга тема. Хартата за устойчивия туризъм и, и тук е, имаме е, една от 45 защитени е, райони. Всичко зависи от желанието на регионите. Тези региони трябва да желаят да се превърнат в е, регион за устойчив туризъм и да получат съответното удостоверение за това, съответния сертификат. През Последните 15 години държави и организации искат да го направят, виждат е, ползата от това, добавената стойност. Е, тези, които се интересуват, могат да дойдат през декември в Европейския парламент. Ние ще ви запознаем районите на определена страна, които са послучили удостоверение за устойчив туризъм, каква е ползата от това? Благодаря, госпожа Демолен. Благодаря. Аз дойдох за да говоря конкретно как всичко да се прилага на национално ниво. Това, което правим в настоящата общностна рамка. Говорим за е, финансовите инструменти за природния за, за природния капитал. Мога да посоча инструмент от Европейската инвестиционна банка. Те могат да ни помогнат да разработим проекти, подобни на тези, които разработихме във Франция за биоразнообразието за малките предприятия. Надявам се, че моя проект във Франция, който за момента е за малки предприятия, да доведе до следващ проект е, до година, не само за малки предприятия, но за големи проекти. Искам е, да има основа е, за 1 милион евро. Много по-големи проекти, много по-масштабни проекти, коридори за биоразнообразие вътре в държава членка членка или между различни държави членки. Няма е, големи климатични разлики между северната част на Франция и южната част на Белгия. От двете страни на Рейн. В Пиренейца сме направили много неща с испанците. Тоест, ние можем да направим проекти за възстановяване на биоразнообразието при много по-широки проекти. Е, Тоест, финансови инструменти, които се разработват от Европейската комисия. Трябва биоразнообразието да се разглежда като економически отрасъл, който ще да доведе до економически растеж в Европейския съюз. Отново подчертавам, това са занаяти, които не могат да се изнесат зад граница. Те са е, пуснали корен в определена територия. Те са европейски в първичния смисъл на думата. Те не могат да бъдат изнесени извън европейския континент. Тоест това е същински економически отрасъл, трябва колективно да инвестираме в него. Имам чувството, че всички колективно се движим в е, тази област. И накрая давам думата на последния изказващ се. I will limit myself. Аз ще се огранича до въпроса, защо понякога нещата стават, по някой път не стават. Е, има много глобални проблеми в момента. А, ние, ние, ние споменаваме проблема за биоразнообразието. Друг проблем е проблема с климата но проблема с климата е глобален, е, който е много по-лесен и можем да се заем с него е, в световен мащаб. С биоразнообразието проблема също е глобален, но решенията са локални ние, е, и, и, има, има глобални решения, които могат да се приложат, но те трябва да се приспособят към локална ситуация. Тоест нещата стават много по-трудни. Много по-трудно могат да се намерят е, точните мерки, които да се прилагат е, за биоразнообразието, отколкото за промените в климата, например. Председателката, благодаря ви. Е, отново давам думата на докладчика за заключителни бележки. Не, не желаете. Добре. В такъв случай закривам дискусията по този въпрос. Благодаря на всички. От името на нашата парламентарна комисия, на всички изказали се, благодаря ви за е, значителния принос към нашата парламентарна дискусия. Благодаря. Next item on the agenda. И следващата точка от дневния ред са възражения срещу правило 106. Давам думата на Силви Годин, която е отправила възражение максимални стойности на е, остатъчна е, суфоксалфор. Е, благодаря, госпожо председател. За обща изненада на 27 юли Европейската комисия разреши веществото сулфоксалфор. Това е инсектицид, който се произвежда в Штатите. Е, то действа върху централната нервна система на пчелите, както е посочено и в е, доклада. Води, е, стига се до тремор, до парализа и в крайна сметка до смърт на насекомото. Това е известен инсектицид тук. Е, ние, ние получихме предложение от Европейската комисия, предложение за максимални остатъчни стойности от сулфоксаран и е, същия ден, като по чудо, Американски съд забранява употребата на това вещество, като посочва опасността за пчелите, е, която опасност е много по-голяма от евентуалната полза за културите. Така че предвид това е, решение на Американския съд и опасността за пчелите ни е, накара да отправим това е, възражение срещу предложението на Европейската комисия. Сулфоксалфор е вещество позволено в Съединените щати от 2013 година. Тогава пчеларите виждат, че масово умират пчелите, милиарди пчели загиват и Дал Агросианс е, трябва да забрани употребата на това вещество. От две години насам, дори по време на процеса е, производителя не е могъл да посочи резултати от научни изследвания, е, как се отразяват те на пчелите и на други опрашващи насекоми. През 2011 година производителя внася искане за продажба в Ирландия и е, внася това искане в законодателна рамка, която вече не е в сила. Е, през 2013 строго европейско законодателство за позволяването на друг продукт. ЕФСА дава е, своето мнение на 28 април 2014 година. Там не се заявява, че това е неко никотин, но казва, че е опасно за пчелите. Цитирам ЕФСА, ние не можем да изключим токсичност за пчелите, когато това вещество се използва в полето направо. Искам да посоча, че при оценката на риска не се говори за отражението върху дивите пчели, също така и изследване на смъртността на рояците. Е, е, това е довело и до забрана на веществото през 2013 година от Европейския съюз. В, в ЕФСА е, не са направени никакви изследвания върху опрашването и нектара, на който са изложени пчелите виждаме, че стойностите са три пъти по-високи от тези, е, които е, са позволени от Американската агенция, която е на, се занимава с защитата на продуктите. Е, в рамките на две години трябва да бъдат посочени данни, че няма никаква опасност за пчелите, но производителя не е посочил тези данни по време на делото в Съединените щати, при положение, че търговския залог е огромен. В заключение, ние сме изправени пред огромна опасност за околната среда и съвското стопанство. Проблемите са прости. Или ние разрешаваме този продукт със съответните последици, или се възползваме от е, тази възможност за обжалване, за да избегнем е, хекатомб. Искам да ви кажа, че е, е, искането за разрешение е подадено 2011 година. Днес ние не можем да се правим, че не виждаме и че не сме знали на времето. 2013 година е, е, знаем, че този продукт за растителна защита е недопустима опасност за пчелите и за биоразнообразието. Ние трябва да се противопоставим категорично на това решение. Това трябва да бъде трансверсално изискване изискване. Искам да добавя, че целите на регламент от 2009 година е, е здравето на хората и на животните да не се излага на недопустима опасност. А разрешението за сулфаксулфор не е съвместимо с тази цел. В заключение, американската забрана е истинско провидение, бие тревога и е, съобразно принципа за предпазливост, ние искаме нов текст за разрешението на сулфаксулфор. Искам Европейската комисия да заяви своята позиция при положение, че вече знае какво е решението на е, Американския съд. Не може е, забранен продукт в Съединените щати, защото е опасен за пчелите да бъде позволен в Европа. Нека да бъдем е, пчелосъобразни. Амбърс, е, мистер Хослин. Um да, какви бяха процедурите наистина относно това разрешително? Доста странни бих казал. От 2015 година вече имаме забрана в Штатите, така че аз наистина се чудя, защо всъщност е, е, има искане за допускане на този продукт е, е, в Европа, тъй като все пак става въпрос за неоникотиноид. Това е опасна съставка. Искам да попитам, комисията няма, не прави ли такава класификация като неоникотиноид? Защо в Европа се подават искания за разрешително при положение, че е имало информация, че в Штатите вече тече процес? Има ли оказан натиск върху Европа за допускането на продукта в Европа? Много наистина съмнителни факти в Европа. Ние следваме принципа за предпазни мерки, така че мен това ме очудва, защо всъщност ние се показваме като двойка джиите пред а, щатите. Така че наистина ще помоля комисията за малко повече обяснение. Thank you. Now, Mr. Grazie, Presidente. Io eh, dirò che... Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да отбележим, че в миналото Европейския съюз беше суспендира върна пускато на пазара на това вещество поради решение на ЕСА. Съгласно ЕСА имаше опасност за човешкото здраве. И въпреки този прецедент и въпреки фактът, че самият производител е съгласен с становището на ЕФС, Европейската комисия при, прие пускането на пазара на сулфоксафлора, ако се спазва дозата от 0,004 микрограма на килограм. Въпреки, че има сериозни, сериозни съмнения относно опасността на това вещество човешкото здраве, въпреки научните данни, които подкрепят това твърдение. Ако всички тези данни не са достатъчни, смятам, че наистина е по-безопасно да отхвърлим това вещество. Освен това, самата лаборатория, която произвежда веществото, признава, че то може да е опасно за здравето на пчелите. Ето защо смятам, че е добре да подкрепим възражението на госпожа Годан трябва да разполагаме с с е, много по-ясна стратегия за изпитването на този вид вещества, за да сме наясно с точното равнище на токсичност на всяко едно вещество, което се пуска на пазара. Според мен не гражданите или институциите, които ги представляват, би трябвало да, да доказват опасността на дадено вещество, а би трябвало доказателствената отговорност да е в обратна посока, т.е. лабораторията да докаже, че тези вещества са безопасни. Благодаря, госпожа Айюс има думата. Благодаря ви, госпожа председател. Моята политическа група ме помоли да се взема с това досие миналата седмица. Тогава се занимавам с него, разговарях с много хора, които се занимават с темата, но не и представители на предприятието, което иска да го пусне на пазара. Разговаряхме вече с експерти. не разговарях дори и с експерти на ЕПСА. Искате да вземем позиция по един регламент, който ограничава максималната стойност, максималното съдържание на остатъчно съдържание на дадена активна съставка са въпрос за изменение на един регламент. Но на практика това ще бъде вземане на позиция относно друг аргумент. Суфуксафлорът не е неоникотиноид. Негов формата на това вещество е по-различна. От една страна е активната съставка сулфосакфор, вещество, което вече е, беше одобрено от Европейската комисия през два месеца. А, от друга страна се е, определя и равнището на остатъчно съдържание на веществата допустимите граници на остатъчните вещества и по този въпрос се повдига това възражение. Това възражение обаче е съгласно безсмислено, тъй като вече има отделен регламент, който се занимава с тази тема. Всъщност е, имаме погрешна правна точка за постигане на търсените резултати. Можем да възразим само на е, разказателният акт, който се занимава с остатъчните равнища на веществото, но не и със самото вещество. А междувременно постоянният комитет почти с единодушие приеха и одобриха тези равнища на остатъчните на остатъчно съдържани. 27 държави членки одобриха, включително и държавите, които по принцип имат много консервативно отношение относно ам, пчелите и максимално допустимите граници на, на остатъчни вещества. се опитваме се да ограничим остатъчните вещества на вещество, което все още не е разрешено в Европа. А относно опасността за пчелите, съгласно последното проучване на ЕФСА, опасността, която грози пчелите е 40 пъти по-малка в сравнение с неоникотиноидите. И накрая, суфоксафлорът беше одобрен при много специфични условия на употреба, т.е. преди цъфтежа на овощните дървета. А за зеленчуци, като артишок и спанак, например, не се допуска същата употреба. Тоест, предполага се, че употребата на този инсектицид не е опасен за пчелите. Разбира се, говорим за инсектицид, не може да се, да се сведе до нула опасността от неговата употреба, но смятам, че не бива да подкрепим това възражение. Първо, защото то се основава на погрешни принципи. Тоест, опитваме се да забраним част от един регламент, използвайки друг регламент, а също така трябва да отбележим, че този продукт при условията за употреба, при които ще се разреши използването му, не води до опасността, която се излага тук. А отнесно Съединените щати, по всеки път трябва да следваме решението на Европейската агенция за безопасност на Съединените щати вместо ЕФСА, ще се стигне до разрешаване на употребата на хормони за едрия добитък, например, което в случая не, в момента не е случаят в Европа. Те имат техните правила, ние си имаме нашите. Ето защо, по мое мнение, пак казвам, това предложение не се основава на правните принципи, рисковете, които си слагат в това предложение не са реални и според мен ние трябва да отхвърлим това предложение за възражение. Благодаря ви. Думата има господин Товалт. <clears throat> Thank you, Chair. You could probably open up this... Благодаря, господин, госпожо председател. Нека да започна с един цинат от Шекспир. Да бъда или да не бъда. Или с други думи, <laughs> думи с други думи казано, да има ли пчели или да няма. Ние сме говорили с а, пчелари доста време. И Всъщност е, пчеларите наистина навсякъде са много обезпокоени относно развитието, както у нас в Ирландия, така и в Европа. Така че ние наистина ще гласуваме и ще подкрепим възражението. Да, благодаря ви. А сега всъщност се обръщам към комисията. Господин Флюе от а, Генерална дирекция а, Санте. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, дами и господа. Първо, бих искал да се обърна в рамка относно а, законовата рамка. Това е регламент, който всъщност има за цел да опазва потребителите от а, а, МОН максималните остатъчни нива. Тоест, идеята е всъщност да бъдат проследявани тези нива в храните и форажите. Така че тези МОН, максимални остатъчни нива, нямат за цел т.е. конкретно да опазват и защитават пчелите. Малко пояснение ще направя относно законодателния акт и цялата, целият контекст. Всъщност сулфоксафлор не е никотиноид, то е инсектицид от ново поколение, нов клас, който е подобен на неоникотиноидите. Ние, разбира се, сме предприели през 2013 година много строги мерки спрямо никот... никотиноидите. Все още има някои от тези продукти, спрямо които не са предприяти строги мерки. Така че ние трябва да анализираме всяко едно вещество, имайки предвид химическата група и така нататък, за да се прецени дали да се вземат някакви мерки. Освен това искам да ви припомня, мерките, които предприехме спрямо три никотиноида през 2013 година. Те са позволени за употреба, но някои от тях са забранени, някои продукти обаче, се, е, в които се съдържат тези никотиноиди, е, все още са в употреба. Що се отнася до сулфоксафлор, това е, е съгласно е, регламент 11207 е, от 2009 година, това вещество е подобрено и може да бъде намерено на пазара. Както и ЕФСА потвърждава това, направени са представилни проби от използването на сулфоксафлор. И както всеки инсектицид, който по принцип е токсичен спрямо насекомите ми, това означава инсектицид, разбира се, съдържа някои рискове, но при определени условия всъщност може това вещество да се използва. И това всъщност е отразено в е, разрешителното и държавите членки всъщност осят, носят крайна отговорност, за да е, авторизират, разрешат е, продуктите, които да влязат в техните пазари. И държавите членки, разбира се, също трябва да отчитат рисковете за пчелите от това вещество и съответно да се вземат мерки за намаляване на риска. Какво, какви са тези мерки? Те ясно трябва да бъдат разписани, имайки предвид при условията на ползване и когато съответно се издава разрешителното. Няколко примера ще ви дам. Какво представляват тези мерки за намаляване на риска? Подобни възможности са предвидени за тези никотиноиди. В парник, парници могат да се използват. В спрямо растения, които не са а, изпо, а, атрактивни за пчелите или след цъфтежа на а, дърветата. и държавите членки носят отговорност, както вече казах, именно да приемат и изпълняват подобни мерки, смягчаващи риска. Голяма член, доста държави членки всъщност е, подкрептиха сулфоксафлор като активно вещество съгласно регламент 1107 от 2009 година и голяма част от държавите членки подкрепиха това предложение. Някои държавите членки решиха да следват консервативен подход, що се отнася защитата на пчелите. В нашето разрешително на активното вещество. Ние изхождаме от, разбира се, доста голяма статистика и данни. Разрешителното беше е, стартирано през 2011 година, т.е. след като бяха подадени данните е, да, искането за разрешително 2011 година. След две години по-късно ние приехме нови е, изисквания за данни И разбира се, заявителя не разполагаше с тези нови критерии тези нови данни, когато беше подал своето заявление. Както казах, неговото заявление беше съвместимо с регламент 1107. Та съгласно новите изисквания, то до 11 август 2017 година заявителя за разрешителното трябва да подаде информация дали е спазил новите изисквания, т.е. август 2017 година. В случай, че тези данни не бъдат подадени, то тогава се отнема разрешителното. Ако данните бъдат подадени, те ще бъдат анализирани от съответния докладчик, от, от ЕПСА, от държавите членки и в зависимост от резултатите на този анализ, съответно може или да се оттегли, а, или да бъде ограничено разрешителното, или да бъде променено. Имаше изказвания, във вашите изказвания многократно се опоменаваше случая в Штатите. Апелативният съд в Штатите решава, да се отнеме безусловно разрешителното за сулфоксафлор 2013 година, следвайки възоснова на а, оце, а, анализ на риска а, по отношение на пчените, пчелите. Условията в Европейския съюз са по-различни. разрешителното всъщност е било променено, то не е било изцяло отнето. Защото не са били проведени външни консултации. Американската агенция за опазване на околната среда показва, че всъщност използването е пет пъти по-високо, отколкото в Европа. И съда обаче е, не възразява срещу оценката на риска и а, е, решава, че всъщност производителя трябва да прецени безопасността. Разбира се, че за нас проблема с пчелите е много сериозен и това многократно сме го казвали. Това виждате по отношение на нашите действия е, спрямо никотиноидите. Така че ние много внимателно а, направихме анализ на а, цялата ситуация и разбира се, комисията ще се възползва от своите а, правомощия за а, изпълнение. Благодаря. And, uh... Председателката и така пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Because it's very late закъсняваме. мен на мнението по медицински устройства при интеринституционалните преговори ще започна с докладчика. Благодаря, е, госпожо председател. Е, комисията е, направи предложение за регламент по медицинските устройства и устройства за диагностициране за инвитро. Това е 2011 година, т.е. много време не мина. Докладчик се запозна с докладите в Европейския парламент по тези устройства. Парламента гласува през октомври 2013 година и по двата въпроса. Надявахме се да можем да проведем преговори с съвета преди и изборите през 2014 година, но в съвета не се постигна общ подход, така че ние не можахме да гласуваме законодателна резолюция през април 2014 година. Април 2014 2011 година аз поех доклад за медицинските устройства. Петър Лиза все още е докладчик за инвитро. Не сме е, гласували в е, е, парламентарната комисия за правомощие за водене на преговори. На преговори. Очакваме съвета да постигне съгласие по своята позиция. Ние непрекъснато настояваме за постигане на такава позиция, защото са ни необходими нови правила за по-голяма сигурност. И накрая избух избухна е, скандал. Е, латвийското председателство свърши чудесна работа, беше постигнат много голям напредък, При Силни беше постигнат частичен подход. Аз работих по мотивите, продължих да работя през този период и накрая на 5 октомври се постигна цялостен подход. Имаше държави членки, които бяха удовлетворени, но все още този общ подход не е прият. Аз мисля, че е, сега е, е, е, съветът трябва да прояви воля за компромис. Започват преговорите. Първата тристранна среща се провежда утре. Един от основните въпроси по време на преговорите ще бъде преди пускането на пазара изследване на устройствата. Трябва да се прави предварително изследване за устройствата, които са особено опасни преди да бъдат пуснати на пазара. Освен това, искаме да преценим сравним е, устройствата, които могат да бъдат импланти, клас 2 и клас 3. Специално тяло трябва да ги проучи. То трябва да бъде назначено е, от Европейска агенция, не от национални органи. Те трябва да докажат, че имат достатъчно познание, за да могат да оценяват тези високорискови устройства. Специфично тяло трябва да даде консултации на комисията, трябва да има координационна група преди да се е, разреши становището. И това тяло цяло, в крайна сметка, този организъм трябва в крайна сметка да бъде упълномощено да разреши устройството. В е, съвета имаше много голяма дискусия за проучването преди пускането на пазара или изследване след пускането на пазара. И е, съвета е, предлага специфичния орган да получи мнение на трета страна преди да разреши устройството, но тяхната позиция смята, че само устройства, които могат да послужат за импланти от клас остри, трябва да бъдат обект на допълнително изследване. Специфичният орган е, трябва също да се съобрази с мнението на експерти, който, е, които да бъдат посочени от комисията. И в край на краищата съвета смята, че мнението на експертите не трябва да бъде задължително, е, така че нотификационният орган трябва да получава, може да разреши използването на устройството, макар и мнението на експертите да е отрицателно. Така че защо трябва да има различни мнения, има ли големи разлики или има чувствителна прилика? Мисля, че това ще бъде един от най-спорните въпроси по време на преговорите. Другия значителен въпрос е преработването на устройства за еднократна употреба. Някои държави членки и, и това са отделни случаи, докато в Германия, например, е, има много голяма промишленост е, е, по преработването. Така че позициите в съвета са различни и в крайна сметка съвета реши държавите членки сами да решават, макар че комисията трябва да разработи списък на устройства, които не могат да бъдат предмет на повторна употреба. Тоест, трябва да се види е, кои устройства за еднократна употреба трябва да бъдат преработени. Но според мен, когато устройство за еднократна употреба трябва да остане за еднократна употреба. Позицията на съвета е различна от нашата. Ние искаме хармонизирани стандарти в Европейския съюз за, повтор... за преработка, т.е. държавите членки да ограничават преработката на тяхна територия, искат ли или не. Така че, както казах, парламента иска да отправи въпроса и до производителите на устройства за еднократна кратна употреба, дали те могат безопасно да бъдат е, преработени ние искаме е, производителите да използват понятието едностранна, е, еднократна употреба. Това да не бъде повод за допълнителна печалба. Тоест, според нас всички устройства трябва да се разглеждат като подлежащи на преработка, но комисията трябва да направи списък на унези от тях, които не могат да бъдат преработвани безопасно. Различна е позицията ни спрямо позицията на съвета. И над всичко това е, съвета трябва да посочи технически подробности, особено по изисквания за наблюдение след пускането на пазара, регламент за нотификационното ведомство и оценка на риска. Обикновено съветът не отива по-далеч от парламента за безопасността на пациентите, но като че ли по този въпрос са го направили, трябва много внимателно да преценим всичко, което са направили. Е, ясно е, че пациента трябва да бъде наш абсолютен приоритет но ние не трябва да задушаваме и иновациите, т.е. баланс между здравето на пациента, сърцевината на регламента, но да няма прекалено много регламенти, е, които не само не подобряват здравето на пациентите, но задушават иновациите. Трудно се постига такъв баланс. Парламента и съвета смятат, че е, примерно естетичните е, устройства е, трябва да бъдат специфични. Примерно да кажем контактни лещи или импланти за гърди. Те за естетика ли се използват или за здравни нужди? Аз мисля, че трябва да сме е, сигурни как ще се проследяват устройствата, да няма е, нов скандал, е, както стана с имплантите за гърди. Трябва пациентите бързо да разберат дали имплантите действително им вредят или не. Тоест, е въпросът за проследяемостта. Е, освен това, използването на опасни вещества в медицински устройства, генни, мутагенни, е, токсични е, вещества и така нататък. Ние не трябва да използваме медицинските устройства, освен ако няма същинска причина за това, че няма друга альтернатива. Винаги трябва да изхождаме от здравето и безопасността на пациентите. Ние трябва да бъдем разумни. Е, съвета се доближи до предложението на комисията. Те заявяват, че е, винаги трябва да се посочва какви вещества се съдържат в определено устройство. Както в много области, за е, дълбока изненада, позицията на съвета е близка до нашата. Може да се постигне съгласие. Не не знам доколко ще са необходими преговори. Важно е да пристъпим към преговорите с е, силна позиция на парламента. Господин Лисе и аз ще работим съвместно с докладчиците в Сянка, да преценим дали да се придържаме до нашата позиция или можем да предвидим и отстъпки. И ясно е, че всички страни са готови на компромис – но все пак това означава, че и съвета трябва да е готов за е, компромис. При последния руд на преговорите случайно е, съвета прецени, че тяхната позиция е позиция на компромис. Това обаче не е така. Компромис е когато е, двете страни извървяват част от пътя, за да засрещнат нуждите и въжделенията на другата страна. Така че имаме 6 диалога до коледа, има и технически срещи, чака ни много работа, но господин Лиса и аз и докладчите в Сянка имаме много неща, по които можем да постигнем споразумение. Всички съзнават, че въпросът е важен, волята е на лице. Аз мисля, че нашата воля е на лице. Комисията и съвета се надявам също да проявят воля. Аз ние, ние имаме намерения. Сега е, аз и с колега, Давам, предлагам колегата Лизе да предостави малко повече подробности е, по следващия въпрос. Да, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на Гленис Свилмът за доброто сътрудничество. Работата наистина тече много добре помежду ни. Ще подчертая два въпроса, на които се спря и Гленис. Първо, трябва да постигнем добър баланс между безопасност за пациентите. Тази безопасност трябва да бъде много по-голяма. Имаме вече доста скандали и времено обаче се нуждаем от иновации. Това е важно, разбира се, за заедостта, но се нуждаем от е, иновации, които всъщност да помагат на пациентите. И ясно трябва да е за всички. Съвета също с е, три години работеше, за да а, е, стигне до окончателна позиция. И сега съвета казва, това е всичко. Обаче според нас нещата не са добри. Ние трябва да общуваме с съвета. Сега, това не означава, че света като три години си даде време, ние сега всичко трябва да приемем от тях гледна. Що се отнася до инвитро диагностицирането, това е по-малката сестра, така да се каже, на регламента за медицинските изделия. Но това е първото ни изслушване и се надявам да, всъщност, но една представителка на организация на потребителите каза, че всъщност диагностиката не е дъщерята или сестрата, а всъщност майката на основните регламенти. Защото без добра диагностика не можем да имаме добро лечение. Тук става въпрос за най-различни видове тестове, за кръвната захар, за урината и така нататък тестове, които ние използваме всеки ден, без които медицината не може да функционира. Но това е доста деликатна тема. Мандатът ни е ясен. Сме гласували на първо четене и мандата беше е, подновен от новия парламент. Така че искам да помоля всички колеги да изходят от този мандат, когато общуваме с всички. Мисля, че нашия подход е доста ясен. И е хубаво този въпрос да беше този въпрос да се обсъжда не само тогава, когато трябва да гласуваме, а всъщност когато започнем тристранните срещи. Тоест това, което вече сме решили, не можем да го представим по точно обратен начин. Т.е. трябва да следваме нашия мандат. Така че аз съм благодарен на всички колеги, които а, наистина посочват къде да защитаваме нашата позиция, там къде, а, е, по кои въпроси всъщност да направим отстъпки спрямо съвета и къде всъщност можем да постигнем компромис. крайна сметка идеята е наистина да приключим това досие, а не още 3 години да обсъждаме и да водим преговорите. А, има някои проблеми, разбира се, и в сектора а, а, диагностициране, не само по отношение на медицинските изделия. И тук има също а, доста скандали, скандали при импланти и така нататък. Например, от, години в Европейския съюз съществуваше тест за ХИВ, тест обаче, който всъщност е, е, много често е показвал отрицателни е, резултати, т.е. Пациента, е, на пациента му се казва, а, нямате хив вирус, а в крайна сметка има такъв. Тоест, можете да си представите какви са последствията за подобни пациенти. Т.е. наистина трябва да се подобрят подобни тестове. Има тестове, които са, други тестове, които не са били сериозни, като, например, за ДНК, за кръвна захар и подобни. Има доста сходни въпроси, които и по двата регламента, и при инветродиагностицирането, и медицинските изделия, които въпроси, които е, трябва да намерим обща позиция, които ръка за ръка трябва да ги разглеждаме и е, координатора е, за медицинските изделия също е, е тук и е, не искаме да кажем кои са за нас важните въпроси. Тоест, системата е, Тоест тези проблеми, които вече са посочени, всъщност трябва да бъдат решени. Отговорните места, отговорните органи трябва да подобрят работата си. И трябва действително наистина да преценим кои от предложенията на съвета ще подкрепим, но мисля, че като цяло все пак стратегията е еднаква за съвета и за парламента. Идеята е всъщност не само да се подобри процеса за пускане на пазара, позицията на Знаете каква е позицията на парламента по отношение на скандалите. Що се отнася до а, прегледите? Трябва да съществува механизъм, особено за по-деликатни продукти, където всъщност да се намеси Европейски а, съвет, когато има някакви проблеми Съвета и парламента обаче имат различна гледна точка, как точно това да се реализира на практика. И ние като е НП смятаме, че понятието in extraordinary cases в специални случаи да се стига, прибягва до тази мярка, а не по рутините досиета. Действително, само тогава, когато съществува сериозен проблем, тогава това е поне позицията на парламента. А сега конкретно по проблемите, въпросите, свързани с регламента за, диагност, за диагностицирането. Съществува така наречения компендиум, който обхваща тестове, които се предлагат на пазара, например, когато става въпрос за иновативна антиракова а, терапия, дали тази терапия действително се лекува или а, има само странични ефекти. Тоест, наистина трябва за такива случаи става въпрос. Има проблеми с определението а, между нашите представи и тези на съвета. Съвета също дължи само на използването на тест за кръвна захар а не за кръвен тест за ДНК. Така че наистина трябва да продължим преговорите със съвета по този въпрос. Друг важен въпрос. Така наречените вътрешни изключения. Тоест, има някои болници, които са а, м, избрани за тестове. Ние предлагаме да бъдат включени медицинските изделия, т.е. болницата сама е, избира, да речем, медицинския продукт или изделието което ще се тества. Да речем, например, когато имахме SARS или птичия грип и така нататък, това са, разбира се, когато промишлено, фармацевтиката, разбира се, не може веднага да ни предостави а, а, лекарство, медикамент, то трябва, разбира се, това, което преди да се пусне на пазара, да се тества някъде. И е, според нас трябва да се добави само тогава, когато не съществува продукт на пазара, за да се избягнат всякакви е, рискове, разбира се. Не да се прави просто, защото дори да не е необходимо. Но съветът предлага in its documentation that it has given due consideration as to whether the target patient group's specific needs cannot be met or cannot be met. Това, е цитата, който предлага текста, който предлага съвета и според нас позицията е ясна. Или има тест, който се използва, или ако няма тест, тогава болницата сама да предложи такъв. Имаше някои други затруднения, що се отнася до класифицирането. Например, тест за бременност. Ако се класифицира като е, втора рискова група, т.е. ние предлагаме две, а съвета предлага три е, е, е категории Например, ако тестовете се, тези тестове се продават в супермаркета, защо тогава трябва да се класифицират е, тези продукти като високо рискове? Нали? За нас това е, е безсмислено. Сега, надяваме един друг въпрос, който беше повдигнат и на първо четене, а именно въпроса за тестовете за ДНК, много политически и деликатен въпрос. Ще продължим да го обсъждаме и с съвета. Кой може да предлага подобни тестове на пазара? Да речем, ако имаме генетично заболяване в гените, гените е заложено това, обаче се появява на по-късен етап, да речем, нали, различни нервни заболявания, например, се появяват, да речем, едва на възраст 50 години. И на 18 годишна възраст, обаче, ако се каже на едно лице, Ами вие е, сте, е, имате е, генетична заложеност към това заболяване, няма никаква превенция. Това е много деликатна информация. Затова парламента смята, че подобни тестове могат, могат да бъдат само по лекарска рецепта. Не може човек да си купи такъв ДНК текст в супермаркета и трябва действително да има информирано съгласие, да има консултиране на, на пациента. Знаете, че информираното съгласие е записано в хартата на основните е, права. Харта, тази харта е много важна, важна, тя е задължителна за спазване, особено след влизането на Лизабонския договор. Така че този въпрос за тези е, ДНК тестове ще бъде изключително е, много важен. Сега, другия, последния въпрос е клинични доказателства. И съвета, и парламента са направили поправки. За нас беше, разбира се, много важно да се запази, да се гарантира безопасността на пробандите, и, например, когато те са малолетни лица, това те участват в клинични изпитвания, при медицинските изделия е малко по-различна ситуацията, но клиничните изпитвания наистина е, бяха важни, се обсъждаха е, лекарствата. За нас е важно да се е, опазват пропандите и това, което вече е постигнато при лекарствата е важно да се запази като ниво на сигурност и тук в тези регламенти. Съвета включи някои допълнителни изисквания обаче, които според нас са доста обемни, които е, всъщност е, не присъстваха в текста на комисията, нови допълнения, много, нови изисквания към е, диагностицирането, например, и въпросът е дали те са смислени, има ли смисъл от тях изобщо, дали изобщо ние да ги подкрепим. Можем ли ние да предложим много повече изисквания, отколкото самата комисия? когато става въпрос за един тест, то това лекаря все пак е този, който а, трябва да каже, ами добре, ако има някакви съмнения, можем да направим допълнителни изследвания и така нататък. Та, аз съм отворен за всякакви е, предложения. Темата е изключително сложна. Става въпрос за всички пациенти в Европейския съюз. Е, десетки хиляди са е, фирмите, които работят в сектора. Става въпрос за много работни места, но не бива да се стига и до тези многобройни скандали. Така че можете да се обърнете към мен и към моя екип. И надявам се още до края на тази година да разполагаме с законодателна уредба, която наистина да с която да кажем на нашите европейски граждани, че сме си взели полуката от всички скандали и вече в Европейския съюз имаме по-добри медицински изделия, по-добра диагноза. Thank you very much. Благодаря ви, госпожа Магинес, има думата. Благодаря ви, госпожа председател. Ще си кажа съвсем накратко, тъй като госпожа Уилмът и господин Лиси много добре ни представиха контекста на тристранните срещи. Питър е оптимистично настроен, че ще свършат преговорите до коледа. Мисля, че трябва да бъдем оптимисти. Много дълъг се оказа процеса между внасянето на законно предложение и евентуалното приключване на, ця... на цялата законодателството в края на тази година. Това обаче е много важно да на текста за здравето и безопасността на пациента от една страна и за една толкова новаторска индустрия в Европа от друга. Ще работим като екип, ще, си, ще отстояваме позицията на нашата група и на Европейски парламент, разбира се, но ще сме готови за компромис, когато това е разумно. Благодаря ви за това изложение пред колегите и нека си пожелаем успешни ни трябва. Мадам Гростет. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря ви, госпожо председател. Ами струва ми се, че сме в добри ръце с тези двама докладчика по тази толкова важна тема. Общото споразумение, постигнато в съвета, като цяло е в правилната насока, макар да има и някои притеснения в тяхното послание и бих искала да се спра на някои от тези основни тревоги. Първо относно изтеглянето от пазара на използваните медицински изделия, това е сред основните ми притеснения и в общото споразумение на съвета тук разпоредбите са неприемливи. Не можем да одобрим подобен процес на по няколко на няколко равнища. Първо, няма как да се изтегат подобни изделия без да има оказване на етикета с Европейска общност и без гарантиране на необходимите мерки за безопасност. Това наистина е един огромна, една огромна заплаха за европейските граждани, затова те са изтеглени и те най-малко трябва отново да бъдат етикетирани. Подкрепям също така и новият механизъм за контрол на нотифицираните органи чрез експертна група, която да излиза становище паралелно с а, а, органът, който издава разрешения за съответните категории изделия. Но е много важно да има този нов механизъм да не забави разглеждането на досетата, защото все пак и тук имаме нужда от много бърза процедури по отношение на медицинските изделия. По отношение на член 21, който засяга медицинските изделия в случай на въздействие върху човешкия организъм. Съвместното предложението на Европейски съвет води прекалено голямо осложняване в класификацията. Но може би ще е, засегна този въпрос директно с докладчиците ни според мен е важно да запазим разположени настоящи разпоредби, за да се запазя безопасността на здравето на пациентите с някои конкретни видове изделия, които действат пряко върху организма, но може да се даде повече гъвкавост с специален списък, който да изключи те наречените прости изделия, които се приемат от, пряко в организма, като например хранителни добавки или хапчета за гърло в основата на мед, например. И накрая трябва да се добавят и някои медицински изделия с естетическа цел, които могат да бъдат също толкова опасни, като тези с медицински цели, както стана ясно от скандала с гръдните импланти. И накрая списъкът в приложението, който продължават е пряко в приложното поле на регламента трябва да е приложим направо, а не да е, е необходимо за неговото прилагане специфична спецификация в на Европейската комисия. Това са някои от елементите, на които исках да обърна внимание на нашите докладчици. Знам, че те наистина са много бдителни, действително досета в много добри ръце, но все пак имам и своите притеснения. И между другото ще позволя да ми изпратя едно, е, е, един имейл по въпроса на всеки двамата. Не за да им живота, разбира се, че не, а просто за да се опитам да им помогне в процеса на преговори, но действително имаме им пълно доверие. Благодаря ви. Господин Педич има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчиците Уилмът и Лизе. Темата наистина засяга пряко милиони европейски граждани. Даваме си сметка за огромната работа, която се свърши по темата. И като цяло съм съгласен с тяхната позиция, т.е. трябва да отстояваме позиция на Европейския съюз, на Европейски парламент, извинете, прията на първо четене и винаги да съблюдаваме за максимална безопасност на пациентите. Няколко конкретни подробности. Искаме да се премахне е, вътрешното изключение или изключенията за повечето заведения, тъй като те дават възможност на, за монополни позиции на някои фармацевтични лаборатории, които подават своите лекарства при много високи цени. По отношение на клиничните изпитвания също трябва да отстояваме позицията на Европейския парламент. По отношение на а, съпътстващите диагностични изделия, трябва да гарантираме, че тези тестове дават възможност за изготвянето и прилагането на възможно най-персонализирана терапия. Не бива пациентът да преминава през лечения с продукти, които биха могли да се окажат опасни за неговото здраве. Трябва да има много ясни правила в това отношение, а по отношение на информираното съгласие. Съгласни сме, това е много важен аспект. Би следвало също така да се, специ... да се сформира специфичен етичен комитет, който да се занимава с гарантирането на това право на пациентите. Често пациентите в общите заведения се използват за изпитвания в контекста на разработването на дадено лекарствено средство или на терапия, за, за да се гарантира по-голяма безопасност на пациентите, ние предлагаме да се прилага ротационен принцип за членовете на този етичен комитет. Целта ни, разбира се, е възможно най-бързо да се е, прилагат на практика решенията на е, нотифицираните органи по отношение на е, регулаторните съответствия. Смятам, че трябва да се предвидят изключения за микропредприятията. По отношение на тях може би професионален опит от 3 години е достатъчен. Благодаря госпожа Уилмант. Ще се изкаже и от името на социалистите демократите по името диагностичните истерия. Благодаря ви, ами колегата има проблеми с транспорта, затова ще изкажа ще пущане от становище. След няколко години на законодателен блокаж се постига напредък по двете досиета. Съветът доста се забави, но в крайна сметка излезе с последователна позиция за тристранните срещи медицинските изделия и инвитро диагностичните изделия са свързани както от законодателна гледна точка, така и в, практиче, в медицинската практика. Ясно е, че медицинските изделия играят ключова работа при а, лечението, но няма как да има добро лечение без да има добра диагностика, така че очевидно двете са напълно свързани. А, ще има няколко основни проблеми, едно от което ще бъде изключенията за божието заведения, където дадено изделие се разработва в рамките на да, и също болнично заведение. Ние искаме за гарантира пълна безопасност, това да се допуска само в случаите, когато няма еквивалентно изделие на пазара. Трябва да се намерят и общите позиции с съвета трябва да се работи въз основа на тях. Никой не иска да загубим постигнатото през последните години. Искаме законодателен акт, който да може да бъде приложим на практика. Всички искаме да избегнем инциденти като скандалът с, с гръбните импланти. И тези институции имат една съща цел, а именно законодателен акт, който да гарантира максимална безопасност за пациентите и правна сигурност на интересованите страни. Различни са подходите към постигнатите си цели. Важно е да се, да се вземе предвид позицията на Европейския парламент. Затова трябва да работим като екип и да защитим мандата гласуван през 2013 година. Благодаря ви. Госпожа Каденбах има думата. Е, Всъщност, исках само да се спра на един въпрос, който беше повдигнат вече. Първо, според нас Смятам, че нашите докладчици наистина вършат много добра работа и може да им се доверим. Второ, изготвянето на медицински продукти за единична употреба, това наистина трябва да се спазва строго. Единична употреба. Дори и при онези медицинска изделия, които се използват многократно, също трябва да има и ясни правила, кой, при какви обстоятелства може да ги използва, за да не се стига до някаква измама или привидност на пазара. Трябва на пазара ясно да е, е ясно дали производителя всъщност е дал, е дал някакви насоки, кой всъщност може да използва тези изделия или диагностиката, болници, лекари и така нататък. Тоест, така както при колите е много ясно. И аз знам, че аз, да речем, не съм купила оригинален продукт за е, първа употреба и така нататък. Тоест, тук се нуждаем от много ясни правила. Thank you. Председателката благодаря. Е, е, заключителни думи от докладчика? Не, а да заповядайте. Да, е, и извинявайте, май само аз говоря тази вечер. Е, е, ако колегите искат да обсъдим позицията, моята, както и господин Лиза, ние с удоволствие ще обсъдим вашите позиции. Съгласна съм с госпожа Гростет по много въпроси. Разбира се и моята колега Карин. Е, въпросът е важен, не се безпокойте, ние ще ви слушаме с внимание е, и ние трябва да имаме правилен, правилни регламенти, е, с които да се обслужва целта, да се върши работа. Аз също мога да потвърдя, че действително още работа ни предстои и то много. работим с документи с две колонки, само всъщност позицията на парламента и на съвета. Но за първата тристранни среща всъщност имаме документи от 10 страници, доста работа, става въпрос за технически въпроси, тази работа обаче трябва да се свърши, за да защитим пациентите в Европа, за да постигнем наистина една балансирана уредба. Който има въпроси, нека да се обърне към нас и се надявам, че до коледа ще можем да представим документ, който в началото на едната година наистина да бъде гласуван и прият. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за разбирането. За първ път председателствам цяло заседание на парламентарната комисия. Ще се видим утре в 9 часа за гласуване. Приятна вечер! Thank you.